Okay, if, if the uh, photographers could take a dis- И дали бих могли да помолим фотографите да се отдалечат по дискретен начин? Откривам заседанието. Първо, приемането на дневния ред. Няма възражения. Дневният ред се смята за одобрен. И преди да продължим с основната ни дейност за днес, имам съобщение, тъжно съобщение. Искам да ви съобщя, че Мигел Порташ от е, групата на Обединената левица, член на тази парламентарна комисия, който много активно работеше в тази комисия, особено що се отнася до диалога в паричната политика почина с нощи. Той беше едва на 53 години. Бих искала да ви помоля за минута мълчание, за да почетем памета му. Thank you. Благодаря ви. Um, now I have uh, a couple more. Сега още кратки съобщения. Както знаете, трябваше да гласуваме този следобед по редица проектодоклади, но това се отлага за следващото ни заседание – за да оптимизираме времето на нашата комисия този следобед и утре сутринта, секретариатът е разпространил ориентировачен график с някои промени във времето на разглеждането на отделни точки от дневния ред. Промените в сравнение с първоначалния дневен ред означава, че ще имаме по-кратко заседание в четвъртък след обед. Така че ще променим дневния ред или по-скоро последователността на точките. И сега искам да ви помоля да одобрим протоколите от заседанието на 9 януари, 16 януари, 6 февруари, 12 март. Ако няма възражения, те се считат за одобрени. Благодаря ви за това. Сега продължаваме с диалога по парични въпроси с Европейската Централна банка. За мен е удоволствие още веднъж да приветствам господин Марио Драги. Нашият предишен диалог по парични въпроси се проведе на 19 декември. Това беше последното заседание на нашата комисия през миналата година. Извинете, 12 декември. А следващото ни заседание ще бъде на 9 юли е, както вие знаете, първо ще изслушаме председателя на Европейската Централна банка и след това ще имаме обичайната, обичайния обмен на мнения. Майро, имате думата. Thank you. Благодаря. Госпожо председател, уважаеми депутати от Комисията по економическите и парични въпроси, за мен е удоволствие отново да съм тук в парламента пред вашата комисия за регулярния обмен на мнения. Резултата от пролетната средства, среща, което доведе до увеличение на ресурсите с 430 милиарда долара на МВФ. Тук Европейския съюз даде своя принос, увеличи защитата ние осигурихме допълнително 150 милиарда евро. Радвам се, че сега другите акционери на фонда също са предложили да увеличат своя принос в МВФ. Сега е изключително важно за Европейския съюз да задейства механизма за стабилност в пълна степен, ЕЦБ ще даде своята подкрепа. Естествено, дори при сериозните защитни мерки, които бяха въведени, страните от еврозоната трябва да продължат да прилагат бюджетни и структурни промени, които се налагат. Както обикновено, Ще се спра най-напред на текущото економическо състояние в еврозоната, след което ще се фокусирам върху темите, които вие предложихте. Оценка на специалните мерки, които се предприемат от ЕЦБ, както и оценка на економическите дисбаланси в паричния съюз. Първо, нека да се спре на економическите и парични промени в еврозоната от предходното ни заседание, състояло се на 19 декември миналата година. Наличните показатели за първото три месече на 2012 година в голяма степен потвърждават стабилизиране на стопанската дейност, но на ниски нива последните развития в данните, които разполагаме са смесени, те подчертават, че има голяма доза несигурност. Гледайки напред, трябва да кажем, че трябва да се подкрепи растежа чрез външно търсене, много ниски краткосрочни ликвени проценти, както и чрез нестандартни мерки. Същевременно, Рисковете за спад са свързани в частност с подновеното засилване на напрежението в суверенни, пазарите на суверенен дълг в еврозоната и отражението им върху реалната економика. Увеличаването на парите на стоките в бъдеще може също да затруднят економическата дейност. Годишната инфлация в еврозоната беше 2,7% през месец март, което не е промяна в сравнение с предходните три месеца. Инфлацията вероятно ще остане над 2% в хода на тази година, тъй като последното имаше наскоро увеличение на цените на енергията и на косвените данъци. Управителният съвет продължава да очаква годишна инфлация под 2% в началото на 2013 година. в среда на умерен растеж в еврозоната и добре закотвени очаквания за инфлацията, трябва да има слаб натиск за увеличаване на цените. Тези прогнози за развитието на цените са балансирани, Рисковете от увеличение могат да се дължат на по-високи от очакваните цени на петрола, както и допълнително увеличаване на косвените данъци, а спад може да доведе до по- от резултат, да бъде резултат от по-низката економическа дейност. Управителният съвет ще внимава да не се прехвърлят високите цени на енергията към заплатите, печалбите и при определенето на цените като цяло. Важно е средносрочните очаквания за инфлацията в, сред... в економиката на еврозоната да останат твърдо закотвени в съответствие с решението на управителния съвет да поддържа инфлацията под, но близо до 2% в средносрочна перспектива. Паричния анализ и в частност слабите темпове на увеличаването на паричната маса потвърждават перспективите за развитие на цените, което е в съответствие с запазване на стабилността на цените при прилагането на политиката. Данните за парите и данните, до, данните за кредитите до февруари показват, че има стабилизация на финансовите условия. Също времено търсенето на кредити остава слабо, като се има предвид слабата економическа дейност и продължаващия процес на корекции в балансите на нефинансовия сектор. Аз считам за изключително важно банките да подобрят своята устойчивост, включително чрез задържане на печалбите, както и въздържане от плащане на бонуси стабилността на банките и тяхните баланси ще бъде изключително важно за осигуряване на кредите на економиката и за нормализиране на каналите за финансиране. Сега бих искал да се спре на ефективността на последните нестандартни мерки в сферата на паричната политика и в частност операциите за дългосрочно рефинансиране – така наречените елтро. Нека най-напред да заявя защо ние прилагаме три годишни операции за рефинансиране. Както вероятно ще се спомните, втората половина на 2011 година беше белязана с засилване на стреса в пазарите на суверенен дълг и Средата беше силно нестабилна. Това затрудни от възможността на банките в еврозоната да финансират на базата на изискванията на пазара. Ако ни бяха предприяти действия, всичко това можеше да доведе до сериозни ограничения на предлагането на заеми от банките на фирми и на домакинства, както и обща продажба на активи. Елтро допринесоха за смягчаване на тези условия за финансиране. Банките могат сега да покрият допълнителните си нужди от ликвидност чрез нетна инжекция на ликвидност около 520 милиарда евро. Ние отчитаме изтичането на ликвидност от други операции. Банките също се възползваха от повечето сигурност за средносрочното им финансиране поради по-дългия падеж на тези нови операции за рефинансиране. Вие се интересувате от това как ще се отрази Елтро на реалната економика. И това е основният въпрос. Трябва да се гарантира, че паричната политика на ЕЦБ ефикасно ще може да се прехвърля към реалната економика и това беше основната мотивация на управителния съвет при вземането на решението. Насърчително е да констатираме, че голям брой древни банки участваха в двете операции за финансиране. Малките банки са в най-добра позиция да рефинансират реалната економика и в частност малките и средни фирми, които са генератори на най-много работни места в економиката. Уверени сме, че ликвидността на Централната банк, централните банки се доближиха до нуждите на реалната економика. Разбира се, това не означава, че това само по себе си ще доведе до увеличаване на предлагането на заеми на фирмите и домакинствата. Първо, Централната банка не се намесва как ще се използва тази допълнителна ликвидност на от страна на банките. Те трябва да вземат бизнес решенията. Надяваме се, че ще използват за рефинансиране на реалната економика, защото това е ролята на банковата система. На второ място, бързото, бъдещето развитие на разви, растежа на кредитите ще доведе а, до по-високо тър... търсене. Растежа на парите и кредитите може би ще остане слаб. А, преди да се подобри общото економическо положение. Проучването на кредитирането от банките ще бъде публикувано в 10 часа сутринта тази днес. Някои от вас може би са обезпокоени от е, инфлационните рискове, които проистичат от тези нестандартни мерки. Позволете ми да подчертая, че Нашите нестандартни мерки не ограничават определенето на лихвените проценти в съответствие с необходимото за стабили... стабилност на цените в средносрочен план. Не бива да забравяме, че лихвените проценти на 3 годишните ЕЛТРО не са фиксирани, те са свързани с преобладаващите лихвени проценти, свързани с политиката. Освен това, за да се измерва паричната ликвидност, се използва а, не а непременно баланса на евросистемата, на самата банкова а, система, на банковия сектор, защото те имат а, истинско взаимодействие с реалната економика. И това се отразява на паричните данни, данните за кредитите, които, както казах, са доста слаби. Мога да ви уверя, че управителният съвет ще използва всички инструменти, с които разполага, за да премахне риска за увеличаване на цените, ако такива възникнат. Има също тревоги, че евросистемата се излага на прекомерен риск. Бих искал да подчертая, че разширяването на нашия баланс се управлява изключително разумно. Ние непрекъснато следим а, какви са обезпеченията и имаме също мрежа за контрол. Освен това, консервативни мерки за контрол на риска, като намаляване на номинала, също допринасят за стабилността на финансовата позиция на евросистемата. Всички нестандартни мерки, искам да подчертая, са от временен характер. Ликвидността подкрепа не заменя капитала или фискалните и структурни политики, които допринасят за устойчивия растеж и стабилност в економиките на Европа. Сега бих искал да се спра на втората тема, която е предвидена за обмен на мнения, а именно макроекономическите дисбаланси в еврозоната. Разбира се, има разлики в економическото развитие. Това е нормално в Парижния съюз. Подобни развеличия могат да се видят и от другата страна на Атлантическия океан, но те не трябва да се превръщат от постоянен структурен характер. За съжаление, големите дисбаланси позволяват бяха допуснати в няколко европейски държави през последните години те се дължат на няколко фактора – недостатъчна фискална дисциплина, финансови ексцесии, е, неприлагане на структурни реформи, особено, но не само на пазарите на труда и на стоките, както и а, е, значителна загуба на конкурентоспособност. Всичко това изисква е, спешни и твърди промени. Очевидно не е отговорност на ЕЦБ да коригира тези дисбаланси. Нашата основна цел е да запазваме стабилността на цените в еврозоната като цяло. Ето защо ЕЦБ непрекъснато следи наличната информация, постъпваща от страните, от е, различните стопански и сектори в еврозоната. Паричната политика на ЕЦБ се насочва към цялата еврозона и не може да разглежда отклоненията в отделни държави от еврозоната. Това е задача на правителствата. Те трябва да предприемат твърди мерки в политиката, за да се справят с слабостите в фискалната, финансова и структурни области. Ние отбелязваме, че беше постигнат напредък в много от държавите. Тези мерки трябва да бъдат допълнени с структурни реформи, водещи до увеличаване на растежа, за улесняване на предприемаческата дейност, създаването на нови фирми и създаването на работни места. Тук правителствата трябва да бъдат по-амбициозни. На европейско ниво е постигнат значителен напредък към подобряване на рамката за економическо управление. Забелязва се за укрепване на фискалните правила в Пакта за стабилност и растеж, както и въвеждането на фискалния компакт, за който говорихме а, миналия декември. Ние а, поставяме акцент сега върху коригирането на макроекономическите дисбаланси. Последната криза показва, че един добре функциониращ е, економически паричен съюз не трябва да се базира само върху институционална структура. Гарантирането на конкурентоспособността на всички държави от еврозоната е обща отговорност и аз съм убеден, че мнозина от вас тук в Европейския парламент ще се съгласите, че се нуждаем от промяна в нагласите за това как се осъществява вземането на политически решения на национално ниво. Економическите политики на еврозоната са вътрешни политики за еврозоната поради ефекта на разпространяването им върху други области, те трябва да бъдат наблюдавани и коригирани при нужда в колективния интерес на еврозоната като цяло. Това трябва да се отнася както за фискалната, така и за макроекономическите политики. Но а, наблюдението само по себе си не е достатъчно. Гражданите очакват от Европа общи отговори на общите предизвикателства, които всички държави от еврозоната изпитват в контекста на глобална конкуренция и продължаваща фискална консолидация, страните от еврозоната трябва да обединят своите усилия. Те имат обща валута и това е още по-голямо основание да работят заедно. Може да бъде в сферата научните изследвания, развитието, образованието, инфраструктурата. Те трябва да се стремят навсякъде за да имат повече сътрудничество. Както при конкурентоспособността, финансовата стабилност е обща отговорност на паричния съюз. По време на кризата ние наблюдавахме сериозни ефекти в страните от еврозоната, както и между банковите сектори, националните надзорни органи и а, хазни също са изправени пред а, проблеми. Те работят с европейските институции, когато са в трудни времена, но в добри времена те разчитат на националните възможности. Гарантирането на добре функционираща економически и паричен съюз означава укрепване на банковия надзор и решение на европейско ниво. Европейската интеграция доведе до мир и просперитет но не определи каква е кратко дългосрочната цел на този процес. Според мен е необходимо той да бъде дефиниран. Ние трябва да засилим своите усилия за формиране на дългосрочна визия за Европа, както сме го правили и преди в важни моменти от историята на нашия съюз. Благодаря ви за вниманието. Thank you very much. Um... Благодаря ви, Марио. И сега преминаваме, както обикновено, към въпросите и отговори. Ще помоля членовете на комисията да задават въпроси в рамките на минута и половина. Е, вие, Марио, моля, постарайте се да отговарят в рамките на 3 минути и половина, така че за един въпрос и един отговор имам около 5 минути. Започваме с заместник председателя на комисията от НП. Павло. Благодаря. Благодаря, Сара. Всички ли почти всички или почти всички сме съгласни, че излизането от кризата минава през фискална консолидация и структурни реформи. Някои държави членки правят голямо усилие в тази област и мисля, че Испания е един ясен принцип. От декември 2011 година Испания е твърдо ангажирана с фискалното консолидиране и с реформите. Трудова реформа, реформа на финансовата система и така нататък и така нататък. Никога друга страна не е правила толкова амбициозен процес на реформи за толкова кратко време. И не се съмнявайте, господин Драги, че този процес ще продължи. Вие сигурно сте съгласен с мен и трябва да признаете и да покажете подкрепа към това усилие, направено от Испания и от други държави членки. Очевидно, тъй като Испания не контролира паричната си политика, мисля, че не може да бъде изисквано много повече от страни като Испания. Краткосрочната фискална консолидация ще има отрицателно въздействие върху растежа. От друга страна, структурните реформи ще дадат своите резултати в средносрочен и дългосрочен план. Не се съмнявам, че всички тези усилия накрая ще дадат резултати и ще бъде възстановено доверието на пазарите. Но докато това се случи, някои страни продължават да бъдат много уязвими. Тези страни, които доказват, че спазват изискванията, като Испания, заслужават по-твърди и решителни действия от страна на Европейската централна банка на вторичния пазар на дълга, за да се намалят прекомерните разходи на тези страни по финансиране. Така че ще действате ли, господин Драги, както го направихте в други случаи с по-малко напрежение? Ще се намесите ли на вторичните пазари на дълга? Благодаря. Thank you. Благодаря ви самото начало ще кажа, че съм напълно съгласен с вас. Усилията на испанското правителство, да. Извинете, не можем да се справим, ако хората говорят в залата. Мари, отново имате думата. Благодаря ви. Чудих се. Каква е причината за този внезапен изблик? Да, изцяло съм съгласен с това, което казахте в началото на своето изказване. Наистина, испанското правителство предприема извънредни усилия и, разбира се, наблюдаваме забележителен напредък. И този напредък е постигнат, защото се извършва в момента реформа. Нямаме основания за съмнения в абсолютния ангажимент на испанското правителство да извърши необходимите реформи. Смятам, че целият Европейски съюз застава зад Испания в тези усилия, разбира се, Европейската централна банка също. Що се отнес нашата политика и Елтро, може би ще имам възможност да обясня колко те би трябвало да бъдат своевременни и полезни, нивото на лихвените проценти остава ниско. Имам предвид лихвените проценти на ЕЦБ. Така че краткосрочният лихвен процент продължава да бъде отрицателен. Вие загаднахте за възможното реактивиране на програмата за механизма за стабилност. Не трябва да забравяме, че като цяло, ЕЦБ трябва да действа в рамките на своите основни правомощия, проистичащи от договора. Договорът не позволява да се наблюдава финансовата ситуация. Основната задача на ЕЦБ е да осигурява финансова стабилност в цялата еврозона. И тук трябва да се постигне един доста крехък баланс. Ако искаме да запазим доверието към ЕЦБ, ние трябва да действаме в рамките на договора. Няма да бъде от полза нито за Европейския съюз, нито за ЕЦБ, нито за доверието към процеса на интеграция, ако ние надхвърлим рамките, заложени договора и в нашия мандат. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега за групата на социалистите. Айлен Макарти, заместник председател. Благодаря ви. Мисля, че ще съгласите, че економическата и финансова криза води до политическа криза. Ако видим какво става в Нидерландия, ще видим, че се тълкуват настроенията, резултатите от изборите, като отхвърляне на бюджетните съкръщения. Отхвърлят се призивите на МВФ да се стимулира растежа. Дали не смятате, че растежът е твърде бавен и ЕЦБ въвежда твърде ограничаващи условия? Дали не смятате, че е време да промените вашето мнение и да промените политиката на ЕЦБ? Благодаря ви. Не, ние не смятаме, че паричната политика е твърде ограничителна. Всъщност, може би ако кажем за успокоение, това ще бъде твърде силно, но все пак има новини, свързани с междубанковите заеми и те показват, че това, което аз наричам ограничения на предлагането на кредити от страна на банковата система, значително са намалели в сравнение с, с предишния период на Елтро. Така че сега ограниченията свързани с това, че ние инжектирахме пари в економиката, виждаме, че тези пари идват предимно от търсенето. Търсенето е потиснато и за това е потиснато и търсенето на кредити. Смятам, че с времето тези пари постепенно ще навлязат в економиката и ще стимулират, реактивират растежа. И както аз вече казах, за момента инфлационният риск е също потиснат. Смятам, че нашата поли... парична политика продължава да бъде предпазлива и разбира се следим всички събития, за да можем да вземем решения. Благодаря ви. София от името на Алти. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател на СБ, че отново сте тук. Считам, че ситуацията в сравнение с предишната ни среща преди коледа се е променила значително. Искам да ви задам въпрос за промяната в контекста. Преди нова година приехме пакта от 6 мерки, фискалния пакт и останахме с впечатлението, че нещата се успокояват. Сега обаче има две явления, които ме притесняват значително. Явно е, че много държави членки не могат да спазят е, заложените цели. Аз настоявах за дисциплина при приемането на пакта от 6 мерки, защото става дума за реалност, която засяга държави, като, например, Холандия. Тя беше дори в челните редици на тази е, битка. На второ място, сериозно съм обезпокоена, че една неволна последица е, че банките изкупуват национален дълг. Наблюдаваме фрагментация, всеки изкупува дълга на собствената си страна. Това не е против а, това, което искаме да направим от десетилетия на вътрешните пазари, но това може да има катастрофални последици, когато има по-малко солидарност, ако разбирате какво иска да кажа. Не искам да кажа, че е лесно да се намери бързо решение, но как тези две неща могат да бъдат коригирани съвместно? Какво може да се направи, за да се промени положението? Well, uh, Благодаря ви, госпожо Колар. Вие зададохте всъщност два въпроса. Първият е за бюджетните ограничения. Нека да зададем един друг въпрос. Дали фискалната консолидация и дали тя би могла да бъде избегната? Каква е ситуацията на пазарите? Защо започна фискалната консолидация, тя започна, защото пазарите решиха да не финансират държавния дълг. Тя започна, защото пазарите смятаха, че има сериозна нестабилност на съотношението БВП дълг. Тоест, беше неизбежно да се възстанови доверието на пазарите и за това беше въведена фискалната консолидация да се отрича това, че фискалната консолидация има някои краткосрочни последици за намаляване на економиката. Cases... Uh, В някои случаи аз дори бих казал, че има допълнителни последици и това стесняване или по-скоро намаляване, ограничаване на економическия растеж може да бъде не само краткосрочно, но и средносрочно. Например, безработицата сред младеща не е краткосрочно явление. Ние знаем, че много млади хора в момента са безработни от вече доста дълго време. Как да излезем от тази ситуация? Ами трябва същевременно да се прилагат и структурни реформи които да освободят част от енергията в економиката, ние не говорим за економика на страни, които никога не са били процъфтяващи. Тези страни са имали процъфтяваща економика, те са изгубили своята енергия, но това не означава, че те никога не са имали енергията и капацитета и че те не могат да се върнат. Отново те не могат да си възвърнат до обрата си форма. Т.е. трябва да създадат необходимите условия. И след като се постигне фискалната консолидация, а тя е неизбежна, както казах, необходими са структурни реформи. Разбира се, необходимо е да създадат и политически условия. Това означава и подходяща парична политика и ценова стабилност. И точно за това отговаряме ние. Ние не можем да компенсираме липста на управление на дейност на правителството при извършване на структурните реформи. Ние нямаме мандат за това най-малкото. Другият въпрос, който зададахте е дали може да има непредвидени последици от страна на Елтро, свързани с закупуване на национални облигации, правителствени облигации от банките в съответните страни. Нека да изпълним каква е била ситуацията преди Елтро. Първо, нека да кажем, че това е решение на самите банки. Всъщност, когато ние започнахме Елтро, аз искам да подчертая, че целта беше да се влеят повече и по-бързо пари в реалната економика. Проблемът е, че свиването на економиката през последната година или последната половин година засили своето въздействие върху ситуацията тази година. Но аз мисля, че с времето ще видим по-добри условия. Но при все това банките взимат решение как да използват средствата. Преди Елтро не се изкупуваше никакъв правителствен дълг, нито от националните банки, нито от чуждестранни банки. Просто имаше пълно отдръпване от страна на чуждите инвеститори, чуждестранните инвеститори. И пазарът на облигации, пазарът на кредити, пазарът на дълговите инструменти бяха изцяло затворени и то за доста дълго време. Така че сега наблюдаваме това, че банките изкупуват облигациите, които са облигации за националния дълг на същите тези страни. И аз съм сигурен, че ситуацията, неблагоприятната ситуация ще бъде преодолена, след като националните банки ще започнат да функционират пълноценно отново. Положителното е, е, че има два важни факта. Първият е, че ситуацията на финансовите пазари забележително, значително се е подобрила. През първото три месече на тази година имахме емисии на облигации, които са равни на емисиите през цялата минала година. Това означава, че Елтро вливат ликвидност в пазара и че някои от каналите се отварят. И това е много положително и това е факт. Другият положителен факт е, че въпреки общото впечатление, мерките за намаляване на риска от страна на банките и правителствата се разделиха, се разграничиха. Т.е. в момента нямаме толкова силна корелация. Правителствата и банките не са толкова тясно свързани в своята дейност, колкото това е било, например, през ноември. Това е друг положителен факт въпреки че общото впечатление е доста по-различно от реалността. Председателят, благодаря ви. Сега от групата на европейските консерватори. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, по време на нашата последна среща през декември, аз ви казах, че хората искат ви да станат, да станете пазач на Европа и за съжаление станахте това. Вие започнахте да предоставяте при нулеви лихвени проценти пари на банките и при това без да искате обезпечение. Банките използват пари за да изкупуват облигации на държавния дълг на държави в изключително трудно положение. Вие станахте не просто кредитор в последна инстанция, но кредитор във всички инстанции. Вие обаче не купувахте реално облигации, вие просто играхте, за да спечелите време. И с, с избирането на Франсуа Холанд, което е много вероятно за президент на Франция, ще видим един президент, който също ще продължава да е откъснат от реалността. Искам да знам кога ще прекратите практика, практиката да приемете отслабени обезпечения от банките. За това вече ви призова и председателят на Бундесбанк. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря ви. Аз продължавам да твърдя, че Елтро са били своевремени и като цяло успешни. Най-малкото успяхме наистина да отложим нещата, но така е или иначе постигнахме забележителен успех с Елтро. Помислете си какво можеше да случи. 230 милиона евро беше увеличаването на обема на кредитите през първото три месечи, а съвсем скоро преди това пазарите бяха изцяло затворени. Ние избегнахме това продължаване затварянето на пазарите, но ако попитаме защо банките не предоставят кредити, това е първо или защото те няма достатъчно финанси, или няма достатъчно капитал, или защото няма търсене. Ние извадихме от картинката първият от тези три фактора. Ние не предоставяхме капитал на банките и искам веднага да добавя, че имаме някои локализирани банкови проблеми, но като цяло и това личи от оценката на Европейския банков надзорен орган, като цяло европейските банки започнаха вече да набират капитал. 65% от банките отговарят на целите, които са били поставени пред тях. Така че аз мятам, че отлагането или по-скоро спечелването на време е сериозно постижение. Ние не можем да компенсираме липсата на капитал, но, както аз казах, също ние не можем да компенсираме липсата на търсене. За следващото елтро ще ви дам стандартния ни отговор. Ние никога не поемаме предварителни ангажименти. Благодаря ви. От групата на зелените Паскал има думата. Господин Драги, само още нещо да допълня. За обезпечението. Защо не сме отслабили мисля, че това не е подходящата дума. Защо не разширихме обезпечението? Направихме го, защото искахме да увеличим броя на банките, които участват в операцията. При последното Елтро бяха обхванати 800 банки, 406 от тях са немски банки. Имайте предвид, че средното участие в тези операции е около 70-75. Защо? Защото обезпечението, което искаме, трябва да бъде от определено качество, но и да бъде опаковано по начин, за да позволи на повече банки да участват, защото банките, които са от среден мащаб, не разполагат с такива възможности. При нормални обстоятелства, след като получат такава ликвидност, тези банки трябва да предоставят по-нататък надолу по веригата на други по-малки банки ликвидност, но това не се случва. Ние разширихме възможностите за предоставяне на обезпечение, но не сме отслабили това изискване. Ние отчитаме риска и е съответства на, рис... на обезпечението, което приехме при отбива от номинала, който средно беше 53%. Тоест, може да получите само половината като потенциални нови заеми. Струва ми се, че въпроса за прекомерния риск, който поемаме а, с а, обезпеченията, не е оправдан. Сега давам думата на Паскал. Добър ден, господин, господин Драги. Считаме, че Елтро са необходими операции, така както е необходим морфина на болен, за да смекчи болката и да спечели време, но не решава никакви структурни проблеми, които бяха подчертани от други колеги. Искам да се върна на Елтрон и на използването им. Считам, че от гледна точка на демократичните принципи е напълно оправдано да искаме да разберем какво е станало с тези хиляда мириална милиарда евро, дали са финансирани реалната економика, суверенния дълг, е, централните банки. Необходимо е да има прозрачност по използването на тези е, хиляда милиарда евро. Това ще допринесе за качеството на дебата, както и за доверието към Централната банка. Защо? Както, как можем да искаме гражданите за, да затягат е, коланите, след като 1000 милиарда евро изчезват без следа. Дали ЕЦБ разполага с официални данни, а не частични данни, които идват от отделни банки. Втория въпрос се отнася до това, което казахте във встъпителното си изказване за въвеждането на условия за използване от страна на банките на тази ликвидност. Защо да се давате тези 1000 милиарда поради причините, по които, за които казахте? Защо те да не участват от своя страна? Когато Централната банка купува национален дълг, да речем в Испания или другаде, тя да има съучастие. Не мога да, да разбера всичко това, а то е важно, за да имаме доверие към Европейската Централна банка. Господин Драги, благодаря ви. Искам веднага да кажа, че трябва да продължите да вярвате на ЕЦБ. Това е най-голямото, най-големия актив, с който разполагаме, вашето доверие към нас. Нека да ви кажа защо трябва да продължите да вярвате на ЕЦБ. Имаме банки, които участваха в операциите. Председателката на канал 3 изчезна френският превод. Не, не сме загубили Франция, те все още си ят е там. Аз не виждам нещо на канал 3. Бихте ли казали нещо? Не се чува. Може би е общ проблема. Мисля, че сега всичко е наред. Да, имаше общ проблем. Не само при теб, Жан Пол. Господин Драги, както казвах, вашето доверие към нашата институция е най-големият актив, с който разполагаме и искам да приведа аргументи, защо трябва да продължите да вярвате на нашата институция. Най-напред какво се случва с Елтро? Тези три годишни Елтро бяха приветствани като мярка, която възстанови участие в функционирането на финансовите пазари по причина, че беше на със срок от 3 години, а не 3 отделни едногодишни операции. Защото това е гаранция, че банките ще имат достъп до финансиране в рамките на 3 години. Достъп до тези средства в срок от 3 години. Тоест, те имат увереността, че няма да изпитат ликвидни проблеми след 5-6 месеца отново. Това е безпредседентна операция за ЕЦБ. След това се запитахме къде отиват тези пари. Това, което забелязахме след първата операция, беше каква е идентичността на банките, които купуват. Това бяха банки, които депозираха отново тези средства в Централната банка. Защо? Това показва, че ликвидността, както казаха мнозина, не се взема и се връща отново като депозит при висока лихва в ЕЦБ. Други банки, които не се нуждаят от тези средства, ги депозират в ЕЦБ. Но ние искахме да видим, че тези средства отиват до економиката. Това беше основното ни притеснение. Дали можем да разберем къде точно отиват парите? Баланса на ЕЦБ не показва това. Той показва само, че по дефиниция, ако ние създаваме ликвидност, тя отива, се влива в депозити или в нужните резерви, които се поддържат от банките. Но най-незабавно се отразява на депозитите. Къде точно отиват в економиката, това можем да разберем само когато видим балансите, консолидираните баланси на търговските банки в различните страни. Именно това следим. Ежедневно, ежеседмично, ежемесечно. Не знаем колко са отишли за кредити, за закупуване на държавни облигации от данните, с които разполагаме. Ние трябва да набираме такива данни от търговските банки. И аз съм убеден, че до няколко месеца ние ще можем да ви предоставим по-ясна картина за това как се изразходват средствата, къде точно отиват те. Портфелите на банките, в които се закупуват държавни облигации, виждаме, че там има покачване, особено в италиански, испански и някои други банки. Повечето от е, доказателствата, с които разполагаме, са косвени. Пазарите на кредити се отварят, е, пазарите за финансиране се отварят отново. Освен това, гарантирането на облигации, всичко това са симптоми за реалното положение. Но ще имаме по-ясна картина, когато разгледаме консолидираните баланси на търговските банки. Ние сме напълно прозрачни, ще направим всичко по силите ни. Нашия баланс като такъв обаче не показва незабавно всичко това. Ако не сте съгласен, кажете ми. Вие поставихте и друг въпрос. Казахте дали е възможно че не искаме от банките да изпълняват каквито и да е условия за изразходването на средствата, като същевременно, когато използваме програмата за закупуване на облигации, искаме от държавите да спазват такива условия. Второто изказване не е съвсем вярно. Ако бяхме направили това, нека да се върна малко назад. Да, раз... осъзнавам, че говоря по-дълго, но въпросите са много добри. Причината, поради която се активира SMP, е, че каналите а, бяха задръстени за финансирането. Паричната политика не оказваше ефект в някои държави. Ние искахме да възстановим условията за тези трансмисионни канали да задействат отново. Ние не поискахме това директно. Ние казахме на някои страни, вижте, ако няма да извършите фискална консолидация, ако няма да реализирате структурни реформи, вашите трансмисионни канали няма да могат да се отворят отново. Ние можем да се намесим, но това няма да има никакъв ефект. Ако пазарите а, считат, че вие не предприемате действия, и това няма да доведе до подобряване до достъпа ви до пазарите. Това беше по същество казаното. Защо не поставяме условия на банките? В европейската економика ние се базираме на договори, които осигуряват свободен пазар. Ние не предоставяме кредити, както в една планова економика. Не можем да правим това националните централни банки са в много по-добро положение, защото те са по-близко. Казвате, че е, няма морален риск, що се отнася до банките. Председателката. Сигурно ще се върнем отново към този въпрос, е, но доста напред на времето. Йорген има думата от името на Гуе. Благодаря, господин Драги. Аз е, отново настоявам върху въпроса, който ви беше зададен. Ако а, е, се срещнете с а, е, нашите а, избиратели, те ще запитат къде са парите, които са предоставени. Защо на банките не се налагат такива условия, както запита господин Паскал. Това наистина не го разбирам. И естествено в Германия, в медиите се пише това, което вие казвате, което говорите за кризата. Кризата може да, бъ... да излезем от кризата само с гарантиране на работни места, с гарантирани доходи за гражданите – какво означава това? Спасяват се банките, но не се налагат никакви условия. И в крайна сметка това е на гърба на гражданите. Трябва да бъдат наложени а, стриктни а, условия, защото в момента имаме а, несигурност за гражданите. Това е много тежък а, проблем в а, много страни. Поставя се под съмнение европейската демокрация. В този смисъл бих искал да разбера какво е вашето мнение. Какъв отговор ще дадете на тези основни въпроси на гражданите? По отношение на третирането на банките, третирането на гражданите. Къде са отишли парите? Тази ликвидност е повече вътре в ЕЦБ, това е аритматичен факт, че се връща обратно. Междувременно е променен на профила на банките, които държат тези средства. Това, което наблюдаваме, е, че портфелите на банките, що се отнася до държаните от тях държавни облигации, нарастват. Банките са съществен канал за Европа повече 80% от кредитите се опосредстват от банките, което е различно от САЩ, където има 30%, останалото се върши от финансовите пазари. Но ние сме в Европа, ние не сме в САЩ и това е голямата разлика. Аз не подчертах достатъчно силно проучването което извършваме, което скоро ще се публикува, е насърчателно. Хората искат кредити. Когато искат кредити, получават по-рядко откази, отколкото преди. Сега виждаме, че има слабо търсене на кредити. Това е единия от въпросите. На второ място, Аз казах, че европейския социален модел е мъртъв. Може би вие имахте това предвид. Нека ясно да заявя. Имаше цитат в вестника, но ако прочетете цялата статия, тя е по-ясна. Социалното приобщаване, солидарността са част от моята култура. Проблемът е в това, че не всеки социален модел е устойчив. Социални модели които се базират на дълг и то на висок дълг, стават неустойчиви. Моето разбиране е, че европейския социален модел трябва да съществува, но той трябва да е устойчив. Ето защо в някои части на еврозоната следва да бъде коригиран. Това е изявлението, което направих. Аз не съм против а, социалния модел в Европа като такъв. Председателката, благодаря. Готфри има думата. Благодаря, господин Драги, за казаното от вас. Доколкото разбирам, дългосрочните операции по рефинансиране от ЕЦБ целят предоставянето на ликвидност на банките. Идеята на Саркози, че суверените правителства могат да се обърнат към банките, Испанските и италиански економики не водят до достатъчен излишък. Може би греша. Вие сте предоставили на испански банки 200 милиарда. Доколкото разбирам, 65 милиарда са използвани за различни случаи. Тоест, има по-малко нужди от заеми. 150 милиарда са нуждите на италианското правителство за тази година. Аз не разбирам дали няма да се наложи да извършите нова операция тази година. Вие казвате, че сте спечелили време, но може би сте спечелили само няколко часове, в най-добрия случай няколко дни само. Искам да привлека също вниманието ви на първи 104 ти член от ваше устав. Защото има не спазване този договор, член, доколкото разбирам. Аз никога не съм вярвал на централните банки, нито на Bank of Ингланд, нито на Федерал, нито на ЕЦБ. Не го вземайте лично, но аз не ви вярвам ни най-малко. Господин Драги, а какъв беше въпросът? За вашия устав. Е отговорът Отговорът е, че спазваме картата. Аз нямам цифрите, които споменахте вие. Въпросът е дали трябва да финансираме банките, така че те да могат да е, изкупят е, всички имитирани държавни облигации. Не, не, ние искаме да възстановим условията на пазара, за да могат е, банките да се самофинансират. Това е основната цел на нашите операции. а не да им се помогне да заобиколят член 123. Ханс Питер. Благодаря. Госпожо председател, господин Драги, моите въпроси. Предвидимо ли е в Франция един от а, кандидатите, който има възможност да стане президент, каза, че може, иска да преговаря условията за Франция. Това за вас възможно ли е? И ако е така, Европейската Централна банка подготвя ли се за това и какви биха били последствията? това как ще се отрази върху котировките на еврото? И вторият въпрос, свързан е с моята страна, Австрия. Знаете ли дали държавните облигации в Австрия са купени от Европейската централна банка и при какви условия? Как виждате положението в тази страна с много висока експозиция? Дали и с спаднал рейтинг от изготвен от кредитните агенции. Този въпрос продължава да стои. Този въпрос, този въпрос продължава да стои. Бих изказал някои предположения. Мисля си, че всички сме съгласни, че разделенията, несъгласията, различията – са нещо, което е лошо за еврото. И ако сме всички съгласни с това, мисля си, че основните действащи лица в този политически процес, в който хората са суверенни, го разбират също така. И да се надяваме, всъщност аз съм сигурен, че независимо от различията, в първоначалните позиции, едно съгласие, благодарение на което ще стане по-силно и еврото, еврозоната, че това съгласие в крайна сметка ще се получи, ще състои. И искам да подчертая още веднъж, че е крайно време вече да мислим дългосрочно. Трябва да си дадем въпроса каква е нашата цел, какво искаме да постигнем и да зададем въпроса на какви условия трябва да отговорим, за да постигнем тази наша крайна цел. По-конкретният въпрос е за това дали изкупуваме австрийски дългови инструменти, не мога да отговоря, тъй като ние не разкриваме такава информация. Извинете. Председателя, благодаря ви. Сега отново господин Вернер от НП. Е, благодаря, господин председател. Следващия вторник ще се навършат 6 месеца на този пост. Искам да ви приветствам, да ви благодаря, защото през тези 6 месеца вие се опитахте да разрешите и да поправите грешките на политиците, така че заслужавате нашите похвали. Освен това, предвидихте кредити за банките. това действие беше много важно така че остават обаче проблеми. Вие казвате, че инфлацията ще намалее а, или е намаляла, но общественото мнение не го забелязва, не го усеща. Имаме различни усещания в крайна сметка. На второ място, кредитите на Европейската Централна банка не разрешават структурните проблеми на банковия сектор. И вие казахте това. Но може би с новите кредитни линии, които изисквате а, за обезпеченията на централните банки, които ще изисквате в а, бъдеще, а, може да се определят а, независими правила и норми за тези гаранции. М може би това ще бъде риск. Европейската централна банка за в бъдеще ще продължава сте продължавали да използва инструменти за придобиване на облигации в вторичния пазар или, или не? И по отношение на изискванията за собствен капитал. Централните банки до нула намалиха претеглянето на рискове. И това не е лишено от рискове. Как виждате в средносрочен план? Дали ще има адекватно претегляне на тези облигации и на изчисляването на собствения капитал? Uh, Първо, благодаря ви за похвалата, нещо, което не се среща често. И сега по конкретните ви въпроси за инфлацията. Аз казах, че рискът от инфлация е като цяло балансиран Имаме риск от увеличаване в резултат от по-високите цени на петрола или продължаващите увеличения на данъците, но имаме също така и риск от намаляване поради намаляването на економическата дейност в еврозоната с едно единствено изключение. Това е Германия. Рисковете като цяло са балансирани виждаме, че инфлацията в момента е 2,7%. Ние очакваме инфлацията да бъде намалена до 2% или по-малко до следващата година, 2013 година. Ние изхождаме от предположението, че няма да има по-нататъчно увеличение на цените на суровините или на непреките данъци. Също така изхождаме от предположението, че инфлационните очаквания остават твърдо закотвени. Всеки един, извинете, бих искал да гледам в лицето, да виждам лицето на човек, който зададе въпроса. Затова аз казах, че ние следим много внимателно на това какво може да се получи като последица от повишаването на цените за заплатите и преговорите за заплатите, защото не искаме да бъдат твърдо закотвени инфлационните очаквания. По вторият ви въпрос, отново, мисля си, че се преувеличава значението на факта, е, че всяка една национална централна банка има право да решава какво обезпечение е приемливо. Това не е съвсем така. Ние имаме обща рамка, имаме общи правила. Управителният съвет решава какви ще са тези общи правила и след това националните централни банки предлагат своите условия за обезпечение. Някой каза, че е еврозоната ще стане... Soviet Union currency no. А, ще стане като зоната на рублата, като Съветския съюз. Това не е вярно. Не, не, това просто не е вярно. Така че ролята на националните централни банки е винаги била важна. Те са имали винаги правомощията да оценяват качеството на обезпечението. Важното е те да спазват общите правила. Освен това, за програмата за закупуване на облигации не действа от около 5 или 6 седмици. Но това не е нещо вечно или безкрайно, но ние не искаме да поемаме предварителни ангажименти. И честно казано има още една причина, поради която се въздържаме от всякакви изявления, в която е да била посока. Причината е, че несигурността за сегашната ситуация е много висока. И както казах миналия път на пресконференцията, смятам, че всяка една стратегия за излизане от кризата е преждевременна предвид сегашната економическа ситуация. Имаш още един въпрос за нулеви риски последиците за държавния дълг. Това е предложение в капи... Е, директивата за капиталови изисквания 4. Това е нещо, което привлече вниманието на парламент още преди време. Ние продължаваме да се интересуваме този въпрос и дори се внасят изменения от някои членове на нашата комисия. Сега за фрагментирането. Ако искаме да имаме различна претегленост на риска, за различните национални емитенти, за различните държави, ние ще имаме различно тегло на риска. И това ще влияе върху паричната политика. Т.е. трябва сериозно да мислим за това. Не съм сигурен, че ЕЦБ е работила сериозно да проучи точно този въпрос. Би било наистина интересно да помислим за това. Ако имате някаква мисъл, ако имате някаква нова идея, моля съобщете ни за това. Сега Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Господин Драги, няма да задавам въпрос, а три потвърдения. Вие ще ми кажете дали сте съгласен или не. На първо място фискалната консолидация. Тя не може да бъде избегната, но зависи много от прилагането й, т.е. предвиждане на капацитет за адаптиране на политиката по консолидация – трябва да имаме предвид економическия цикъл, специфичния характер на условията за всяка страна. Някои страни, дори които са считани напълно платежоспособни. Второ, дългосрочните операции по рефинансиране са интелигентен избор, интелигентно решение. Но може ли така да бъдат разрешен проблема с левариджите. Нужно е да се търсят нови предложения, нови отговори от страна на Европейската Централна банка и системата на националните банки. Трябва да а, мислим за Европа в дългосрочен план. И ролята на Европейската Централна банка за тази стратегия трябва да бъде различна, с различен мандат, с акцент върху економическото управление. Съгласен ли сте с тези потвърждения? Ако е да, ще спечелим време. Е, е, как да отговарям на италиански или на английски? На италиански. Е, Добре. Отговарям. Съгласен съм с вас. На 50%. Както казва един селекционер на отбор. Да, на 50%. Фискалната консолидация, ако се основава единствено на цел, свързана с данъците, то трябва да бъде направена чрез текущите разходи. Тоест, не трябва да бъдат намалени разходите за инфраструктура, за инвестиции, а текущите разходи. Много пъти има спешни ситуации, ситуации с изключително екстремни ситуации. Тогава е по-лесно да бъдат увеличени данъците. По-трудно е да бъдат намалени капиталовите разходи. Това наблюдаваме. Освен това, ефектите, които виждаме, се дължат на приложението. По отношение на левериджите в банките, това се дължи в някои страни от еврозоната на факта, че са натрупали инвестиции или активи, които са грешни и те тежат в техните баланси и парализират тяхната дейност. Така че е необходимо те да бъдат да се направи ликвидация. Така че те трябва да могат да извършат този сетълмент в един нормален срок. С други думи, това позволи да спечелим време. Да спечелим време, за да бъде извършени но а, Европейската централна банка може да замести действията, които ще се реализират. Европейската централна банка а, помага на тези а, банки, когато е трудно тяхното оцеляване. Благодаря ви за Шмидт от името на Алде. Sul ruolo della BCE noi non, eh, non, eh, non facciamo ipotesi, questo un po' è, è nelle mani. По отношение на ролята на Европейската централна банка, това е, е компетенция на законодателите. Така че съществуването на мандат за стабилизиране на цените е достатъчно сложно. Благодаря ви, господин Драги. Имам два въпроса и един призив. Сега в момента във Франция се води предизборна кампания и, както вече беше казано, има сериозна дискусия за това какво прави ЕЦБ. Много економисти казват, че вие ако не... Вие правите почти всичко грешно. И в момента много колеги казаха, че е необходимо да се осигури растеж. Какъв коментар ще предоставите за обвиненията, че вие не позволявате да се постигне растеж? Втори въпрос е по-лесен. той не е свързан той не е свързан с пряката ни тема днес, но ние смятаме да гласуваме и планираме да гласуваме по-късно по данъка за финансови транзакции. Какъв съвет ще ми дадете? Дали да подкрепям този данък в Европа, особено в контекста на осигуряване растежа? Да, но ние тук имаме независим банкир. И последното, и вече това е съвсем сериозно, господин Драги, имам призив, с който искам да се обърна към вас. Аз съм от страна, която не е в еврозоната и практически всяка седмица се опитвам да посоча, че е важно страната ни, гражданите ни да разберат, че е по-добре за тях да се присъединим към еврозоната. Затова ви призовавам, господин Драги, и мисля, че вие сте един от хората, или може би дори сте единствен европеец, който се опитва да обясни защо е толкова благоприятно и жизненно важно дори за Европа да се запази еврото. Защото поне в моята страна в момента е практически невъзможно да се обясни защо моята страна Швеция трябва да се присъедини към еврозоната. Понякога си мисля, че за еврозоната би било по-добре, ако Швеция би влязла в еврозоната. Може би това щеше да укрепи и солидарността, и стабилността. Но моля, не забравяйте за това. Не дейте само да защитаваме това, кое, защитавате това, което става днес. Вие имате стратегия и вие имате задачата да привлечете останалите 10 страни, така че те да станат членки от еврозоната. Благодаря ви. По първият въпрос ние дали ние правим всичко, което можем, за да осигурим растеж. Искам първо да ви кажа, че това не е нашата задача. Нашата задача е да гарантираме ценова стабилност и по този начин да допринесем за осигуряване на растежа. Аз мятам, че ние изпълняваме тази задача. Освен това, нашите действия допринасят за финансовата стабилност и растеж. Паричната политика е насочена към парична политика и по този начин допринася за растежа. И едва ли имам какво да кажа повече. Както вие знаете, растежът зависи от много фактори. И има неща, които трябва да се правят от правителствата, но има също така неща, които трябва да бъдат направени от малките и средни предприятия, корпорациите, всички действащи лица, инвеститорите, потребители. И трябва да се възстанови доверието от страна на потребителите, от страна на бизнеса. Финансовата стабилност е важна за това фискалната стабилност, ценовата стабилност са важни за това. Но също така ние трябва да освободим енергията, предприемаческата енергия, която имат всички тези хора. Те са го показали в миналото. Така че смятам, че въпросът е многоаспектен и ЕЦБ не може да осигури цялостната политика, всички политически условия за тази реактивация – по данъка за финансов... върху финансовите транзакции. Смятам, че тук говорим за фискалната, бюджетно-кредитната сфера. И отново не е задача на ЕЦБ да изразява мнение по фискалната политика, специалните дан... данъци. Това, което съм казвал в миналото е, че данъка върху финансовите транзакции, първо, за да може да бъде той осъществим, той трябва да бъде предприят от всички страни. Защото иначе ще има просто едно преместване на бизнеса към страни, в които няма такъв данък или дори още по-зле. Ще има едно преместване към една банкова дейност в сянка. Така че важно всички страни да възприемат този данък. И второто нещо е гледна точка на пазарите. Пазарите смятат, че това намалява ликвидността и ще се увеличи нестабилността. Тоест, по този начин вие ще увеличите печалбите от спекулативни сделки, защото колкото е по-голяма нестабилността, толкова по-голяма е активността в сферата на спекулативните сделки. Това много често се случва и е известно. И трето, разбира се, и това вече влиза в нашата сфера, разбира се, този данък ще повлияе върху някои от инструментите, които ние използваме в паричната политика, например пазарата на репо инструменти, така че всичко това трябва да се обмисли, когато се взима решение за данъка върху финансови транзакции. Има и едно още по-общо съображение. В момента ние се стремим да осигурим повече чуждестранни инвестиции, защото в момента тези чуждестранни инвеститори са напуснали една много голяма част от еврозоната. Ние искаме да ги привлечем, искаме да ги върнем обратно. И не знам дали танък върху финансови транзакции е най-добрият начин да бъдат привлечени чуждестранни инвеститори в еврозоната. Но това са едни разсъждения на някой, който нито има мандат да изразява своето становище, така че това просто бяха разсъждения за призива ви. Да, много е важно да се обясни защо е добре да има обща валута. Това е било благоприятно, ползите са били изброявани в миналото много пъти, безброй пъти. Прав сте. Не е сега времето да защитаваме сегашната ситуация. Времето е да набелязваме бъдещите ни планове, да мислим какво искаме да постигнем в бъдеще. Необходима ни е дългосрочна цел и същевременно трябва да казваме какви условия трябва да бъдат спазени, за да може тази дългосрочна цел да се постигне. Това е ставало в миналото. Във времената на Маастрийския договор, въвеждането на еврото – хората 10-15 години преди това зададоха посоката и след това изброиха кои условия трябва да спазят, за да се постигне целта. И сега в момента сме в една подобна ситуация. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега за консерваторите. Uh, Благодаря, госпожо председател, господин председател на ЕЦБ. Аз искам да поставям въпрос, който е малък за Европа, но за една държава членка, а не става дума за Швеция, за друга държава, която не е много далече от Швеция, именно за Латвия. Добровски беше цитиран от една агенция, обвинявайки ЕЦБ, че не прилага както трябва критериите от Маастрихт. И че иска да наложи същите мерки на Латвия, както на други, които имат а, а, проблеми. Латвия беше сравнена с една страна, която е извън еврозоната, именно Швеция. От 2014 максимум две нови държави членки ще поиска да се присъединят към еврозоната. Въпросът ми е, дали ЕЦБ ще се присъеди... придържа само към официалните критерии, когато оценява Латвия или други държави дали са готови да се присъединят към економическия валутен съюз. Господин Драги, мога да ви уверя, че ние ще направим оценка на критериите за сближаване, така както сме правили винаги в миналото. Няма да има селективност по прилагането, нито пък прояви на дискриминация. Благодаря. Марио има думата. Ευχαριστώ, κύριε Благодаря, господин Драги. Благодарих ви на гръцки, господин председател на Европейската Централна банка, защото съзнавам, че вие знаете гръцки, така както знаете и немски. Искам да ви задам въпрос във връзка с нещо, което споменахте в началото на вашата реч. Много се изненадах, когато споменахте гъвкавостта или една нова гъвкавост на Европейската Централна банка. Защо това ме очуди? Защото в момент, в който имаме такава тежка криза и правителствата трябва да бъдат много твърди спрямо институционални промени, тази гъвкавост на Европейската Централна банка ми се струва единственият, единствената възможност за растеж на нашия континент. Също така ми се струва, че немското правителство е много твърдо по отношение на въпроса за еврооблигациите, така че не знам какво ще бъде тяхното отношение във връзка с тази гъвкавост. Така че, моля ви, може ли да ми кажете, вие как виждате тази нова гъвкавост? Е Не разбрах добре. Не знам дали... Може ли да ми кажете, кога споменах гъвкавост на Европейската Централна банка в началото на моето изказване ли? Съжалявам много. Добре, I think it's, it must have been something with translation because ci deve essere stato qualche problema con la traduzione. Не знам. Може би от превода, но мисля, че не съм споменавал думата гъвкавост. <laughs> Това е доста симптоматично, но мисля, че не, мисля, че не съм споменал за гъвкавост. Но нека видим. We'll, we'll, we'll check that and see. if... Да, ще проверим. Ще видим дали можем да решим проблема. Можем да примем към следващия въпрос от групата на социалистите и демократите. Лиам. И ще се върнем към въпроса за гъвкавостта. Благодаря, Шарон. Аз съм от а, Франция, но няма да ви виня. Няма да виня ЕЦБ по отношение на растежа. Истинският дебат се отнася до стратегията за стимулиране на растежа в Европа. Както казахте, това не зависи само от политиката в паричната сфера, но от един микс от други политики. Ако има промяна след изборите, ще има промяна в политиката на Франция по този въпрос. Вие сте Европейският трезор. Вие сте запознати с економическите публикации, както каза господин Макмилан, така че знаете какво имам предвид. Говорим за експозиционистка политика и за ограничителна политика от друга страна по отношение на бюджета. Тази политика се води вече от една година и въпреки това очакваме рецесия следващата година. Не се отразява върху инвестициите. Те реагират само на търсенето. Има, искан, има слабо търсене на кредити, защото има и недостатъчни инвестиции. Въпросът ми е следвания. В процес на рецесия дали политиката може да позволи да се лишим от политика в бюджетната област. Бюджета трябва да бъде балансиран. От друга страна, трябва да има нужните средства, за да се финансират инвестициите по контрацикличен начин. Какво ще бъде вашето отношение, ако след изборите има промяна в управлението на Франция и има промяна в нейната политика в тази област. Thank you. As, as I said, I, I mean, I am, uh, I am uh, confident that... Господин Драги, уверен съм, че тези, които се стремят към политическа промяна, ще намерят общ път uh, в полза на еврото. Нека да се върна конкретно към въпроса ви. Въпроса за изключване на увеличаване на капиталите беше обсъждан по време на приемането на Мастриския договор през 1992. Беше обсъждан и когато се а, приемаше пакта за стабилност и растеж. Беше решено и в двата случая, че би било твърде трудно, твърде неясно за оценка, за да се види доколко може да се допусне такова изключение. Това е само една историческа предпратка по въпроса. Нека да видим какво ще кажат участниците в процеса. Нещо друго, което искам да допълня. Вие казвате, че вече от една година имаме ограничителна политика. Това не е така за някои държави. Някои държави вече постигат значителен напредък. Ограничителната фискална политика е сравнително ново явление от октомври-септември миналата година. В някои държави, вие сте прав, трябва повече от година ситуацията е доста разнородна. Мога ли да кажа нещо, което не е пряко в отговор на въпроса? Мога да ви дам резултатите от проучването за 2011. Е, Положително са резултатите. Затягането на стандартите през третото и четвъртото тримесечие на миналата година доведе до промяна и сега през второто три месече банките очакват допълнително облегчаване на ситуацията. Подобрява се също достъпа до финансиране на дребно и едро в всички категории финансиране, особено за пазарите на дългови целни книжа и парични средства. Очакваха се по-скромни постижения за второто тримесечие. Освен това се подчертава, че ефекта върху дълга за условията на финансиране сега е по-слаб. Това са последните новини от е, изследването, което беше публикувано днес. Председателката. Да, продължаваме да търсим къде е става дума за гъвкавост. Следващия въпрос е от е, госпожа Вортман Кол. Благодаря ви много, е, господин Драги. Искам да подчертая, че Високо ценя мъдрия начин, по който председателствате ЕЦБ в тези времена на криза. Сега ще премина на холандски. Бих искала да посоча нещо, което вие споменахте. Европейската централна банка не може да се намесва, за да спасява държави членки, кои които а, не спазват а, правилата. Септември беше критичен. Тогава държавните ръководители вече бяха подписали пакта с 6 законодателни а, мерки и а, с, с, с които насърчаваха реформи за близко бъдеще. Но след това Нидерландия и Франция очевидно а, доказват, че не искат да спазват оговорките. Може ли да кажете нещо повече в тази връзка? Какво очаквате от Франция и от Нидерландия в тези кризисни времена? Какво означава това за ЕЦБ? Как може да провеждате парична политика през едните години, след като държавите не са съгласни да спазват критериите за конвергенция от економическия и валутен съюз? тези, това напрежение може да продължи. Колко време ще чакате преди да се намесите? С какви средства за спасяване ще се действа? Как оценяте положението във Франция? As, as said... Господин Драги, както казах и по-рано, най-напред искам да ви благодаря за похвалата. Както казах и по-рано, въпросът не е лесен, защото се очаква политически резултат, който още не е настъпен, настъпил, както и политически решения, които още не са взети. Ние не можем да изпреварваме нито тези очаквания, нито тези решения но това, което можем да кажем в общ план е, че еврозоната трябва да продължи да бъде зона, която да има ценова стабилност, фискална стабилност и растеж. И всички участници трябва да имат това предвид. Искаме да имаме една будеща доверие зона на ценова фискална стабилност и растеж. Ако тези три елемента не присъстват в тяхната съвкупност, тогава и доверието ще спадне. И ние зависим като зона, която има обща валута, както и в други части на света, именно от доверието към нас. Средно тези предпоставки, като изключим някои отклонения и изключения, присъстваха. Ние трябва да продължим да работим за повишаване на надежността на зоната. Следващият оратор. Благодаря много във връзка с доверието в ЕЦБ. Мисля, че съществува доверие в капацитета да дава отговори на въпросите. Нищо в договорите не попречва на Европейската Централна банка да бъде Централна банка. Единственото, което там е записано, са процедурите. Два въпроса. Първият въпрос е свързан с частния дълг. Частният дълг е много важен дълг, който е тясно свързан с еврозоната с паричните политики. За някои държави членки изискванията бяха много, много слаби по отношение на валутните курсове. Така че това е един европейски компонент. Не мислите ли, а, че е нужен а, пакт, а, с, с Financial Compact, т.е. един а, финансов а, пакт сега, когато имаме европейски надзорен орган, може би трябва да имаме и орган, който да се справя с проблемите на финансирането на, европой, на европейско равнище. И на второ място един коментар. Вие говорихте за привличането на капитали. Но в крайна сметка става въпрос за следното защо финансовата индустрия и потребителите на финансови услуги трябва да имат предимства пред потребителите на продукти, които не са финансови. Защото в крайна сметка става въпрос само за арбитраж. Мисля, че а, европейските а, потребители на други продукти заслужават а, равностойно положение. think that um, we have, you, you are right, we have... Да, прав сте. Имаме фискален пакт. Това, което имам предвид е да имаме по-скоро пакта за растеж. И това не беше предвидено в пакета от 6 е, законодателни акта. Така че трябва да се върнем назад и да го направим такъв пакта. Това, от което се нуждаем сега, е да преминем към финансов надзор на европейско равнище. Още един е, източник на фрагментация днес е, са различните начини, по които се прилагат общите правила от националните надзорни органи. За данъчни облегчения за банковата система. Аз не искам да се фокусирам върху конкретен данък. Не трябва да има никакви предимства, за коя, който и да е отрасъл. Такова равно третиране може да се постигне по различен начин с различни данъци, които имат различен ефект, а не с един отделен данък. Съгласен съм с вас, че не трябва да има привилеговано отношение към банковия сектор, както и към който и да е друг сектор. Председателката. Следващият оратор Гей. Аз съм много впечатлен от казаното от вас, господин а, Драги, и визията за бъдещето, както и пакта за растеж. Ние трябва да спрем да говорим на езика на бюджетните ограничения. В Ирландия се очаква референдум. Европейския съюз пое функциите на Международния валутен фонд, за който се смята, че не изпитва никаква емпатия. Ние трябва да чуем повече, да се говори за, за бъдещето, за работни места, да имаме надежда, а не само да говорим за ограничения. В Ирландия имаме проблем с паричните потоци и с догу... доверието. Има възстановяване на доверието, но паричните потоци остават проблем. Защото беше поет частният дълг, той беше премахнат от балансите. Затова въпросът ми по отношение на паричните потоци е дали очаквате при тези обстоятелства, че можем да продължим да правим обещания за, so that that flow... за тези записи на заповед. И за да можем да се върнем на пътя на растежа. Благодаря. What we've seen in Ireland, uh... Това, което наблюдаваме в Ирландия, е силен ангажимент към прилагането на програмата на заложените политики, всичко свършено от ирландското правителство за устойчивост на публичните финанси, за продължаване на реформата в сектора е похвално. Въпреки това остават предизвикателства. Преструктурирането на банковия сектор в Ирландия трябва да приключи балансите на банките трябва да бъдат а, а, укрепени. Ирландия трябва да възстанови достъпите си до пазари. По-конкретно на вашия въпрос, дали ЕЦБ възнамерява да направи нещо за съществуващите условия в договора, отговорът ми е не. Тези условия са на лице, те трябва да се спазват. Ние ще продължим да а, разглеждаме тези въпроси в бъдеще, но към момента това са условията, които са заложени в договора. Благодаря. Председателката Питер Зимер има думата. Господин председател. Господин Драги изискванията на, Европейската, на Немската централна банка. Ако сравним март и февруари, има промяна от 12%. Това е два пъти повече от разходите на националния бюджет. Това притеснява. Някой казва, че тези дисбаланси се дължат на общата а, парична а, зона. И когато има проблеми в една държава а, членка на еврозоната, това се отразява във всички останали. Но според други това означава поемането на все повече рискове в еврозоната. Миналата седмица един професор по финансово наказателно право каза, че някои немски банки трябва да бъдат съдени поради, липса, поради нелоялни практики защото това доведе до повече дисбаланси в системата Target 2. Thank you. Uh... Благодаря ви. Не, смятам, че целта за баланс, за балансите е една обичайна черта на финансовите системи. Отразяват се между банковите плащания и плащанията между страни. При нормални условия не бихме наблюдавали толкова високо салдо в полза на една страна и много сериозна задлъжнялост на други страни спрямо тази страна. Така че това е симптом на по-сериозен проблем. Не трябва да лекуваме симптомите, защото става дума за симптоми на болестта на системата за разплащания. И тази болест е свързана с различните нива на конкурентоспособност в различните страни. Различните степени на достъп до пазари, които имат различни страни. Оттам и фискалната устойчивост и растеж са различни в различните страни. Нека да не забравяме че до преди 5 години балансите изобщо не бяха нещо, което да предизвиква нашата загриженост. ще видим, че когато се предприема фискалната консолидация, се предприема в страните длъжници и ако тогава ние ще видим, че се възновява растежа, то тогава ние ще се стремим да изчезнат неравновесията, да изчезнат дисбалансите. Честно казано, ние не смятаме, че в момента те са някакъв риск за кредиторите. Това не е правилно, защото ние сме един съюз и ние сме всички заедно. В системата за разплащане различните участващи страни не са изложени на риск, ако те са заедно.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 В, вашите, във вашето въведение вие споменахте за економическото сътрудничество, което е много важно за еврозоната. Но има някои държави и членки, на чието територии има големи е, социални и економически различия, въпреки че се предполага, че има обща парична е, политика. Примери са Белгия, Италия, северните и южните части, Испания, в която има бедни и богати региони. Мога да продължа с изброяването. Унгария, източната и западната част. Но говорим за нивото на еврото и за тези стабилизатори, които могат да допринесат за намалянето на тези различия. работейки заедно в името на една обща валутна политика, тези стабилизатори биха могли да се заздравят, нали така? Thank you. Благодаря ви. Моето изложение следва да се разбира така, че, както вече много пъти съм казвал, ние сме един съюз и искаме да продължаваме напред. Искаме да имаме един път, искаме да имаме цел в край на този път и трябва да обясним какви условия трябва да бъдат зададени и спазани преди да можем да продължим напред. И със сигурност едно от условията е, че ние не можем да изхождаме от това, че трябва да имаме съюз на паричните трансфери трябва да заявим, че не искаме държавите да могат да се справят самостоятелно. И точно това имах предвид, когато говорих, че трябва добре да обясняваме какви са условията, които трябва да бъдат зададени и съответно спазани. Също така трябва да дадем и усещането, че се движим напред, че не сме затънали, че не сме затънали в една статична, неподвижна система. И аз съм убеден в това. И все повече съм убеден в това, поради това, което се случва напоследък. Ние трябва да върнем това усещане за движение напред. Председателят, благодаря ви. Следващи урато. Благодаря ви, госпожо председател. Освен факта, че изцяло съм съгласен с колегата Оле Смит, също швед, че е много сигурен начин приемането на данъка за финансови транзакции е сигурен начин да си навредим. И ще кажа следното. Едно нещо, което видяхме в европейската економика е, че ако не се насърчава економиката и растежа чрез дефицит и дори ако разгледаме сегашните европейски економики, ние ще видим, че дефицитът не е решение на проблемите. Ако дефицитът би ни решавал проблемите, тогава изобщо нямаше да имаме проблеми. Бих искал това да се разбере. И от тази гледна точка искам да говорим за Елтро. Разбира се, те са някакво средство за спасяване на положението, спасяването на най-закъсали. Те са някакъв начин да се облегчи предоставянето на финансите. И вие казахте, че трябва да се спечели време. Да, аз мятам, че това е време. Обаче ключът въпрос не е дали е добре или зле да се печели време. Важно е да видим за какво използваме това време, защото отлагането поради спечелното време води до разходи. Трябва да направим анализ на разходите на ползите. Какво трябва да направим, за да сме по-добре? Защото дефицитът се влушава и влушава структурните, структурната ситуация. Дали вие смятате, че времето се използва за да се засили конкурентоспособността и да се решат структурните проблеми, които се задълбочават в резултат от дефицита, дали трябва да отстраним огромните дисбаланси, които имаме в нашите економики. Смятам, че това трябва да се реши, за да можем да вземем решение дали наистина следва да се използва елтро или не. Мисля си, че съм съгласен с всичко, което казахте. Разбира се. Винаги е много сложно да си представяме какво би се случило, ако. И един такъв въпрос би бил дали днес страните и банките биха били днес по-добре да решават своите бюджетни проблеми, проблеми с растежа, структурни проблеми. Това е за страните и капиталовите позиции, що се отнася до банките. Ако нямаше Елтро, но имаше огромна криза с финансирането. И отговорът, който ние дадохме, когато ние решихме да въведем Елтро, отговор беше не. Да имаме фалит на банки, да имаме криза на финансирането, не би създало по-добра ситуация, за да се решат многобройните проблеми. Това нямаше да бъде добре нито за страните, нито за банките. И смятам, че точно по този начин трябва да решаваме. Със сигурност сега вече ние виждаме, че правителствата и банките са унези, които трябва да поемат водещата роля. И те трябва да представят доказателства. И те вече го правят. И те вече го правят. Както вече казах, те дават някои доказателства и правителствата и банките, че те реално използват това време по един достатъчно полезен начин при решаването на отделните задачи. Ние трябва да продължаваме да виждаме, че има такива доказателства и отново ще видим дали този процес продължава. Но ако трябва да дам съждение за Елтро, аз бих дал оценка възоснова точно на този въпрос какво би се случило ако. Председателя, благодаря ви. Преминаваме към последния въпрос. Жан Пол. Merci, благодаря, госпожо председател. Не беше предвидено да взема думата, но остана малко време. Не беше предвидено, както казах, да говоря, но се откри възможността. Искам да кажа първо, господин председател, че високо оценя коража и казаното от вас като цяло в дебата в предизборните кампании в някои страни непрекъснато се говори за растеж работни места. Това, което искат нашите граждани е по какъв начин растежа, конкурентоспособността и намаляването на строгите мерки ще бъдат променени. Но няма отговор. Казва се, че могат да се направят много неща, но очевидно е, че гражданите не виждат резултати. Това е въпроса ми, какво можем да направим по-конкретно, да изпълним със съдържание всички тези думи, растеж, конкурентоспособност, по-малко мерки за бюджетни съкръщения. Господин Драгин, Бих искала да мога да ви отговоря. Мисля, че ние заедно вървим поверен път. Може би се намираме на най-трудните отсечки на този процес. Фискалната консолидация по-скоро, а не бюджетните ограничения, се осъществява и започва вече да се чувстват ефектите от нея. Виждаме някои ползи, ние сме убедени, че трябва да продължим нататък по този път. Структурните реформи, всяка държава има свои програми в това отношение. Тези структурни реформи засягат определени интереси. интереси. Иначе те можеше да бъдат осъществени много по-ряно. Те засягат определени е, кръгове и променят изцяло обществата, в които живеем. Само по себе си това предизвиква много трудности. Ние се намираме по средата на реката, която искаме да пресечем и единственият отговор е да продължим напред. ЕЦБ трябва да създаде среда, която да бъде максимално благоприятна за осъществяването на този процес. Председателката, остават ни още няколко думи. Господин Галтиери ми даде знак, давам му възможност да зададе кратък е, въпрос. Благодаря. И аз ще се възползвам от времето, което остана. Искам да спомена нещо, което вие казахте. във връзка с това, че не липсва ликвидност в паричната политика, която според вас не е толкова ограничителна и че проблемът е в търсенето. Но ако проблемът е в търсенето в тази конюнктура, тогава как единствено само структурните реформи могат да доведат до избягване на влизането в порочен кръг на рецесии, от гледна точка на анализа, вие казахте, че компетенциите на Европейската Централна банка са ограничени и определени. Та от гледна точка на анализа, не ви ли се струва недостатъчен отговорът на една ефективна парична политика пред тази възможна депресия след рецесията? Така че търсенето не е нещо, което можем да избегнем. Развитието не е свързано само с структурните реформи, но и с общото търсене. Общото търсене е солидно, износът се увеличава, износът от еврозоната се увеличава и това се дължи също така на факта, че лихвените проценти имат много ниски нива. И това вече от известно време е така. Както беше казано преди малко от господин Гозе, ако искаме да повишим търсенето, увеличавайки дефицитите, то дефицитите, които имаме, са толкова големи, че трябва да помислим как тогава няма търсене. Има страни, в които дефицитът беше висок и нисък, където лихвените проценти се увеличиха и се намалиха, но не се, нямаше растеж. А, растежът в а, тези страни беше а, равен независимо от различните парични фокуси. Така че развитието, отговорът за това как да постигнем развитие е друг. Това е нещо, което трябва да разрешим и трябва да има повече възможност за маневриране с паричната политика. Не беше изгубена една година за определяне на економическа и валутна политика. Това не е причината за липсата на растеж през тази година. Това е процес, който идва от много дълго време, особено в определени държави членки имаше всякакъв вид политики, експанзивни, неекспанзивни, но въпреки това в тези страни не се е наблюдавал растеж. Казвам това, защото развитието не е свързано с само с структурните реформи. Да, има структурни реформи, които водят до краткосрочно развитие и растеж, други водят до развитие в средносрочен или дългосрочен план, защото са свързани с задълбочени промени в политиките и в обществото. Но търсенето е свързано и с а, а, световното развитие, с а, лихвените проценти на световно равнище. Но една част от настоящата криза се дължи на нежеланието на, да се рискува, след започването на кризата. В някои страни има дори отвращение, има желание да не се инвестира или да се инвестира в други части. Така че това нежелание да се инвестира от страна на инвеститорите е факт. Ние трябва да направим възможното това да се промени. Няма да бъдат достигнати нивата от преди кризата, но все пак трябва да създадем климат, който благоприятства инвестициите. Климат, който да дава сигурност, климат на доверие в институциите, сигурност на институциите и тогава нежеланието за инвестиции ще намали. Председателката, благодаря ви. Винаги е приятно да сте тук при нас, да имаме този неформален разговор. Обикновено председателите на ЕЦБ идват тук, за да бъдат критикувани. критикувани. А след това казват какви са били трудностите на техния пост. Сега вие ръководите банката в много сложен момент – потушавате пожари и ми се струва, че правите това, което се очаква. Ще отстъпя за малко председателското място за следващата част от заседанието, защото имам друга среща. Днес след обед трябва да изберем член, който да представлява Европейския парламент в съвещателният орган по статистиката Аз бях на този пост от 2008, но тъй като има много от други отговорности, проистичащи от поста ми на председател на тази комисия, господин Секлуни е кандидата за този пост. Ще го гласуваме официално днес след обед. След това ще предадем а, резултата от гласуването на председателския съвет, който ще вземе окончателното решение. Както вече казах, сега искам да отстъпя за малко председателството място. на господин Секуна, който ще председателства остатъка от е, тази сутрешното заседание. Um, Можем да продължим с следващата част. Преди да представя господин Констанцио, бих искал да направя едно кратко съобщение. Ще има открито заседание на координаторите с председател на Комисията по економически и финансови въпроси, господин Томас Вайзер, в вторник, 8 май, между 2 и 3 часа след обед. Отбелязваме, че тази комисия има важна роля в продължаващата процедура за прекомерен бюджетен дефицит и ще можем да обменим мнения включително и графика за отстраняване на прекомерния дефицит. И сега вече преминаваме към следващата точка от дневния ред – обмен на мнения. И ще изслушаме изложението на господин Констансио. Добре е дошъл, господин Констансио, заместник председател на ЕЦБ. Изложението ще бъде за годишния доклад на ЕЦБ за 2011 година. Ще има възможност за ЕЦБ да съобщи за паричната политика и да говори за различните други дейности на ЕЦБ в сферата на банковите операции, финансовата стабилност – европейски и национални отношения, подотчетност и т.н. ще имаме процедура за спонтанни изказвания. По този начин ще се дава думата. Ще бъдат зададени въпроси след изложението. Така че, господин Констанцио, заповядайте, имате думата. Много ви благодаря, господин председател, почитаеми депутати на Комисията по економически парични въпроси. За мен е удоволствие да съм тук отново да представя годишния отчет на ЕЦБ за миналата година. Това е важна част от нашата отчетност пред Европейския парламент. Първо, накратко, ще направя пред поглед на економическите и парични тенденции през последната година ще обясня нашите решения. Ще се спра на сегашните фискални предизвикателства и напредъка в посока укрепване на Европейската рамка за економическо управление. И накрая бих искал да се спра на въпроси, свързани с финансовата стабилност и регулация, неща, с които вашата комисия се занимава във всекидневната си дейност. Преди това бих искал да подчерта едно важно събитие през миналата година, а именно разширяването на еврозоната, така че вече Естония е 17 член на тази еврозона. Няма по-добър начин да се покаже ключовата роля на по-широката европейска интеграция на еврозоната, която е отворена за онези страни и економики, които изцяло отговарят на критериите за влизане. 2011 година продължи да бъде една изключителна година. ЕЦБ отново имаше сериозни предизвикателства, свързани с економическите и финансови условия. В началото на годината економическото възстановяване в еврозоната продължи, подкрепено от глобалния растеж и засиленото вътрешно търсене. Инфлацията нарасна значително в началото на 2011 година, поради увеличаването на цените на енергията и суровините и баланса на рисковете за инфлацията се промени в посока повишаване. За да се запази ценовата стабилност и да се сдържат очакванията за инфлация, за да бъдат те закотвени твърдо, управляващия свет повиши Ключовите лихвени проценти на ЕЦБ през април и юли 2011 с 25 базисни пункта. От средата на юли, независимо от това, напрежението на финансовите пазари отново се засили, основно поради загрежеността на участниците на пазарите за промените в публичните финанси в редица страни от еврозона. Проистичащата от това по-голяма стрикност на финансовите условия и влушаващото доверие в економиката, заедно с намаленото търсене в глобален мащаб, потиснаха економическата дейност в еврозоната през втората половина на 2011 година. Високата несигурност на финансовите пазари, заедно с изискването държ... Е, банките, извинете, да намалят дела на земния капитал, също така повлияха паричния растеж. Поради това управляващия съвет намали основния лихвен процент на ЕЦБ през ноември и декември с цяло 50 базисни пункта. От тогава лихвените проценти останаха на исторически ниското ниво от 1%. Тъй като напрежението на финансовите пазари неблагоприятно засекна трансмисионния механизъм на паричната политика, бяха прияти също така и нестандартни парични мерки от август 2011 година. Това беше реактивирането на програмата за изкупуване на държави облигации – започнат на втората програма за закупуване на обезпечени облигации и мерки е да се осигури ликвидност в чужда валута. Освен това, евросистемата реши да запази фиксирания лихвен процент за всички финансира... операции за финансиране поне до края на юни 2012 година. През декември управителният съвет възприе допълнителни мерки за засила на кредита, включително и две операции за дългосрочно финансиране с 3-годишен падеж, което включва на личие на обезпечение и намаляване на коефициента на резерви до 1%. Основната цел беше да се решат краткосрочните потребности от финансиране на банковия сектор в еврозоната с цел да се намали последствието от напрежението на финансовите пазари, що се отнася до кредита на домакинства и дружества. Кризата показа, че разумното управление на публичните финанси е предварително условие за макроекономическа и финансова стабилност и за безпроблемното функциониране на паричния съвет. В отговор на кризата с държавния дълг и последиците от това и за да се възстанови доверието, няколко държави от еврозоната проведоха смели мерки по фискална консолидация, структурни реформи и засилиха бюджетни рамки за 2011 година, като резултат съвкупния общ дефицит на държавите в еврозоната намаля значително от 6, от БВП през 2010 година до 4% през 2011. Това намаляване на средния бюджетен дефицит беше предизвикана от мерките за консолидация, най-вече намаление в инвестициите на правителствата и заедостта, а също така чрез увеличаване на преки данъци, а също така чрез някои благоприятни тенденции, що се отнася до приходите. Подобрената фискална ситуация беше свързана и с намаляването на на доходността, извинете, на държавните ценни книжа. Действията на централните банки за увеличаване ликвидността в глобалната финансова система допринесоха за намаляване на напрегнатостта на пазарите на държавния дълг като цял. В еврозоната други мерки също така бях предприяти да се намали тази напрегнатост на пазарите. Имам предвид про... реактивирането на програмата за изкупуване на държавни облигации – резултатът от срещата на е, държавните глави, ръководителите на правителството на еврозоната и приемането на фискалния факт и също така решението на ЕЦБ да бъдат намалени основните лихвени проценти и да се организират 2-3 годишни елтро. Накрая беше постигнат напредък с укрепването на рамката за економическо управление на економическия паричен съюз. Правилата отнасящи се до изпълнението на националната фискална политика, бяха укрепени, както и правната уредба в държавите членки. Нова уредба за макроекономически надзор беше също така създадена. Новите разпоредби са важна стъпка в правилната посока. Обаче, тя фулът обикновено е в детайлите и най-вече в подробностите на изпълнението, което в момента е необходимо. Най-важното е, че европейския семестър през 2012 година трябва да се използва енергично, за да се укрепи механизма за фискално и макроекономическо наблюдение. ЦБ ще има ключова роля в управлението на кризата. Заедно с комисията МВФ ние ще анализираме устойчивостта на дълга, контекста на Европейския механизъм за стабилност. ЕЦБ също така ще участва в изготвянето на програмата и наблюдението. Намесата от страна на Европейския механизъм за стабилност и Европейския фонд за финансова стабилност на вторичния пазар на облигации ще се извършват въз основа на анализ на ЕЦБ с отчитане на изключителните обстоятелства на финансовия пазар. ЕЦБ приветства по скорошното решение на Еврогрупата да се създадат защитни мерки и да се увеличи финансирането им до около 800 милиарда. Обаче искам да ви кажа, никакви защитни мерки не могат да заменят необходимите фискални структурни корекции в еврозоната, които трябва да бъдат извършени от самите държави членки. Що се отнася до продължаващата реформа на нормативната уредба в финансовата сфера, Европейския съюз предприе важни стъпки. Искам да подчертая три важни насоки. Първо, регулацията на банковата дейност. С въвеждането на директивата за капиталови изисквания 4 и свързаната с нея директива за капиталови изисквания, Европейският съюз ще бъде сред първите, които ще изпълнят рамката Базел 3 нещо, което е изключително важно за укрепване на финансовата стабилност. Тъй като вече се финализира работата по директивата за капиталови изисквания 4, ще спомена, че Европейската централна банка подкрепя създаването на единен европейски правилник за финансовите институции, така че да се намалят възможностите за търсене на най-благоприятна за тях финансова и нормативна уредба и да се избегнат изкривяванията в конкуренцията. Ще бъдат е, прилагани по-стрикни изисквания за благоразумно управление, там където има системен риск или заплаха от такъв риск. С тази цел важно е държавите членки временно трябва да затегнат количествените показатели и предели на някои инструменти, свързани с благоразумната политика – като същевременно запазя дефинициите без изменения, така че да се запази този единен правилник. ЕЦБ приветства включването в този списък от инструменти за националните органи, съотношението на капиталите, е по-голямата експозиция, съотношение на риска и съотношение между собствения и заемен капитал. Това беше изразено в публикуваното от нас становище по директивата за капиталови изисквания 4. Тази диференциация на инструментите за макрополитика е важна с оглед на средните позиции и по този начин държавите членки не могат да използват различията в цените на активите и други подобни мерки. Обеден съм, че европейските институции ще могат да постигнат съгласие по тези и други въпроси, свързани с директивата за капиталови изисквания 4 до лятото на тази година. Сега бих искал да спра на съхватната реформа на уредбата за ценните книжа и дериватите. ЕЦБ приветства скорошното споразумение по регламента промениш регламента за извънборсовите деривати, който ще изпълни заданието на групата на за засилване на безопасността на пазарите за извънпорсови деривати и ще създаде общи за Европейския съюз правила за централни контрагенти и регистри на транзакции. Същевременно виждаме, че има още нужда да може европейските норми да отговарят на глобално възприятите принципи. Трябва също така трябва да обмислим възможните различия в надзора на регистрите на транзакциите, предвид липсата на сътрудничеството между централните банки по въпроса за регистрите на транзакциите. Приветстваме също така прегледа на директивата за пазарите на финансови инструменти и подкрепяме целта на комисията, свързана с агенциите за кредитен рейтинг. Трябва да се намали предоверяването на тези агенции. Евросистемата сама по себе си не разчита механично на тези оценки, тъй като е наясно с ограниченията им, що се отнася до прилаганата методика. Обаче бих предупредил много настойчиво да не се налагат правни ограничения върху използването на рейтинги от ЕЦБ, що се отнася до обезпеченията. Договор дава на ЕЦБ изключителни правомощия да определя независимо условията, при които трябва да се извършват кредитните операции. Тези инициативи в сферата на нормативната уредба целят да се засили единия финансов пазар и те ще бъдат допълнени от важен проект в евросистемата. Това е бъдеща платформа, използваща информационни технологии за разплащания с и във връзка с ценните книжа. А това е проекта Target to Securities. След две години преговори централните депозитари за ценни книжа ще бъдат помолени да подпишат до юни най-късно задължително за изпълнение правно споразумение да участват в програмата Target to Securities. Това ще бъде един от важните етапи в този проект. В съчетание за бъдещото законодателство, както и директивата за пазарите в финансови инструменти, тази нова програма ще позволи да се насърчи конкуренцията след извършване на продажбите. Сега по управлението на банковата криза. Тук изцяло подкрепяме инициативата на комисията създаде една рамка за възстановяване на банките, а също така и за предотвратяване на фалит на банки или в случай на фалита за тяхната надлежна ликвидация. Всяка държава членка трябва да има широк инструментариум, такива като планове за възстановяване и предотвратяване на фалит или надлежна ликвидация, разделяне на активите и също така банки мостове. Що се отнася до спасяването на банките със собствените им средства, тук трябва да спазват необходимите международни стандарти. Например, одобрение от групата на 200 в Кан. И също така необходимо да се избягват отрицателните последици на финансирането на банките също светлината на сегашните пазарни условия. В тази светлина всяко решение за използване на ценни книжа с цел банките да могат да бъдат спасени самостоятелно трябва според нас да бъде отложена за няколко години, най-малко. Също времено задължително емитиране на подобни инструменти трябва да бъде прерогатив единствено и само на системно важни институции на национално европейско ниво. По-малките институции биха се затруднили да могат да продават подобни ценни книжа на пазара и е много по-лесно малките институции да бъдат спасени от фалит или да бъдат надлежно ликвидирани без такива инструменти. За системните институции смятам, че дълговите ценни книжа, позволяващи спасяване собствени средства, могат да подпомогнат процеса на предотвратяване на фалита чрез поглъщане на загубите. В рамките на частния сектор, чрез съответно намаляване на използване на средствата на дънокоплатеца. Също така смятам, че е важно да създадат такива фондове за предотвратяване на фалит или надлежна ликвидация, но те трябва да бъдат финансирани от самия финансов сектор. От тази гледна точка ние в нашето становище, публикувано през май миналата година, ние казваме следното. Създаването на мрежа от национални фондове не трябва да изключва възможността от създаване на по-късен етап на един европейски фонд на фондовете, за да се решат проблеми, които могат да проистекат във връзка с трансграничните банки. Не следва да се изключва премест придаване на по-приоритетно значение на създаването на Европейски фонд за предотвратяване на фалит на финансови институции или надлежната им ликвидация. Важно е предложенията на комисията да бъдат публикувани преди това лято тази светлина. И накрая няколко думи за дейността, свързана с капиталите на Европейския банков надзорен орган. Ние подкрепяме усилията да се засили устойчивостта на Европейския банков сектор. Ние отбелязваме мнението и становището на Европейския банков орган за плановете за капитал на банките и също така за това, че лошото намаляване на земния капитал за финансиране на економиката би трябвало да бъде много ограничен. Необходимо е също така спазването на условията страна на банките да бъдат внимателно наблюдавани от съответните органи. 2011 година беше една сложна година за еврозоната, най-вече поради отрицателното взаимодействие между проблемите с държавния дълг и финансовия сектор. Обеден съм, че програмата с економическо управление и реформи в финансовата правна уредба, която вие, като са законодател в Европейския съюз, в момента приемате, ще допринесе за стабилността и устойчивостта на еврозоната. Необходимо е да бъде спазено едно ключово условие – реформите трябва бързо и точно да бъдат спазени и изпълнени. Аз съм убеден, че Европейският парламент ще изпълни своята роля за постигането на тази цел. Благодаря ви, председателят. Констанцио. Благодаря ви аз, господин Констанцио. Uh, Сега преминаваме към въпросите. Силви Голар е първо в списка. Merci. Благодаря господин заместник председател. Благодаря ви, че сте тук, въпреки че не сме много в залата. Въпреки това, сте добре дошъл. Ще се спра на два въпроса. С господин Драги също говорихме по въпроса. Бихме искали да бъдете по-прозрачни в комуникацията. Не непременно да публикувате протоколите, но що се отнася до нетрадиционните операции, които осъществявате. За да можем да обясним на гражданите къде са отишли парите, отговора, който получихме от господин Драги, беше, че средствата се връщат в ЕЦБ, но преди това те създават възможности и прочее. Аз не съм запозната точно с системата, но не зная дали ЕЦБ не би трябвало да се опита да представи тези данни, за да демистифицира този въпрос. За да може има проследяемост в една демократична система, това е необходимо, както е и за кравите. трябва да се демистифицира този въпрос, да се избегне тази критика. Имаше въжесточени критики към ЕЦБ. докладът на банката е, е много сложен, но искам да привлека вниманието ви до, на въпроса, че ако не спечелим битката за добрата комуникация, ще имаме проблем относно европейската система е, Европейската система за управление на риска. Искам да кажа, че е необходимо да бъде приета конкретна програма както вие казахте, тя да бъде обща за всички, single rule book. Националните законодателни органи трябва да могат също да се произнесат. Жак Делоразе имаше разговор с Пол Вокер. Не знае дали сте запознати с него. Говореше се за определена гъвкавост, но без да се компрометира идеята за сингъл рулбук. Исках да ви отправя това послание и ви благодаря предварително за отговора. Благодаря за поставените въпроси, госпожа Голар. По първи аз се отнасям с симпатия към казаното от вас, но е невъзможно да се следва това, за което апелирате. Какви... Uh, uh, Не е възможно да видим къде точно са отишли парите. Те се движат непрекъснато. Елтро увеличиха финансирането на банките не с 1 трилиона, както обикновено се твърди, а само с половин трилион. Защо? Защото други форми на финансиране на банките бяха намалени. Банките спряха да използват а, други инструменти, за да се използват този възможност, а, но нетното увеличение беше, в кавички казано, а, само половин трилион. Това вече е важна информация, защото се представят нещата погрешно, на, що се отнася до тези данни. Трябва да обясняваме повече нещата, въпреки че трябва да навлезем в техническите аспекти, свързани с паричните движения. Някои хора са озадачени. Когато предоставяме ликвидност, трябва да имаме предвид, че имаме почти същата сума, която банките са депозирали в ЕЦБ. Това е необходимост, не може да се разглежда по друг начин. Ние увеличаваме паричната база и ще бъде намалена, когато банките възстановят чрез тези репо след облиг операции след 2 или 3 години или когато ние продадем активи от нашия баланс. Иначе паричната база ще се остане същата и съвкупност трябва да остане под формата на депозити при нас. Но това са пари, които се движат между банките в системата. Както вече казахме, банките които са взели най-много заеми при тези операции, съвсем не са вече банките, които държат при нас най-високи депозити. Не става дума за едни и същи банки. Дори не за един и същи банков сектор. Парите са се завъртяли в цялата еврозона. Разбира се, Финансират се балансите на банките. Нещо, което не се споменава достатъчно. Една от причините, поради която предприехме тези операции, е защото през първото три месече на годината банките изпитваха затруднение при рефинансирането на облигации, които достигат своя падеж. И това доведе почти до затваряне на пазарите на облигации в голяма степен в края на миналата година. За това голяма част от ликвидността, която осигурихме, се използва от банките, за да изплатят облигации, чието падеж настъпва защото не беше възможно да се имитират същите брой или същия размер облигации, за да се покрият тези, чието падеж настъпва. Това е само един пример. Както вече споменах, парите се движат. и 3 милиарда са общите средства, общо депозитите в банките като цяло са, са 20.4 трилиона. Това ви, получа... ви дава известна представа за мащабите, по какъв начин допълнителните 500 милиарда се отразяват на системата в всички държави. Председателят на ЕЦБ каза преди малко, че от 800 банки са участвали в втората операция една четвърт от които близо са били немски банки. Но ние сме обяснили всичко това. Съгласен съм с вас, че трябва да имаме по-добра комуникация, да обясняваме повече какво означава всичко това, тъй като е важно хората да разберат за какво става дума. Някои от въпросите, които бяха поставени тук, показват, че няма познаване за детайлите. Сега по-кратко по втория ви въпрос, който засегнахте. На временна основа, аз искам да подчертая временния характер тук, в дадена държава от еврозоната или Европейския съюз, ако има, има създаване на балон, например в жилищната сфера или други. В... Трябва да се помисли какви инструменти могат да се използват, за да се справи с риска, защото ние видяхме, че това създаде съществени проблеми в до... доста държави. Единствените инструменти, с които те разполагаха, беше временно да увеличат някои от инструментите на макропруденциалната политика. Това е важно и е на лице, но противно на някои, които настояват за това, според нас не може да се говори за постоянно използване на тези инструменти. Ние искаме да създадем банки, които са нещо, като златния стандарт в банковото дело. Затова тези инструменти трябва да се спазват временно, само за да се укрепят позициите, без да се променят дефинициите, защото иначе ще настъпи хаос и ще засегне набора от общи правила, The Single Rule Book. Всичко това са въпроси, които са важни за доброто функциониране на паричния съюз. Следващият е оратор е Диаго Фел, Ани Подимата и Лиам. Uh, Първо давам думата на Диаго. Благодаря. Аз много положително се отнасям към направеното от вас изложение преди малко. В а, доклада вие отделяте голямо внимание на стабилността и на доверието. Говорите също и за инфлацията, за лихвените проценти, всичко, което беше наблюдавано миналата година. Госпожа Гола спомена вече за нуждата от по-добра комуникация. Днес ЕЦБ, повече отколкото в миналото, е в фокуса на вниманието и хората внимателно следят какво прави ЕЦБ, каква е нейната оценка, какво казва нейния председател. ЕЦБ има да играе своята роля в ситуация, в която хората имат определени очаквания. Ако видим какво се случва напоследък, понякога ЕЦБ казва едно и е се разбира точно превратно. Преди няколко седмици чухме някои новини, че нещата ще се променят по отношение на пазарите през 2013. ЕЦБ изложи някои мнения за това как ще се развият пазарите в Португалия. Хората превратно разбраха тези послания и ги гледат като на нещо песимистично. Държавите членки сега прилагат мерки на бюджетни ограничения, следват препоръките на тройката, например Ирландия, Испания, Гърция. В 2011 беше година, в която бяха наложени строги мерки. Това ми напомня дебатите, които водихме относно това бюджетни ограничения или растеж. Някой казва, че тези ограничения ще създадат повече проблеми, отколкото решават. 2011 е добър пример за това, как да се прилагат ограничителните мерки, но в крайна степен основната ни цел е да се постигне растеж в бъдеще. Проблемите, които са част от е, кризата, не се дължат е, на единната валута, а на институционални проблеми. Затова имаме пакета от 6 е, законодателни акта, пакета от 2 законодателни акта. Какви институционални реформи трябва да бъдат реализирани – в финансовата област. Как да преминем към по-централизирана форма на управление, централизирана в Брюксел, на предвид. Разбира се, аз ще отговаря на португалски. Вие ми поставихте много въпроси. Ще оценя положителният, положителното ми мнение за доклада, който представих. Един от примерите, които дадохте, например, интегралната декларация за достъпа на Португалия до пазарите следващата година. Вие споменахте това. Аз никога не съм казвал, че този достъп е поставен под съмнение. Но сега ще ви дам някои детайли, защото очевидно сценарият, в който тройката работеше и това, което е изпълнила страната до сега, ще бъде възможно. Истина е, че никой не може да предвиди бъдещето. Никой не може да даде гаранции на 100%. Но до сега такъв беше сценарият. По отношение на генералният проблем на биотолидация. Председателят Драги вече спомена някои аспекти от тази проблематика. Има различни ситуации, има страни, които нямат друга възможност и единственото, което могат да направят е да отговорят на напрежението на пазарите, като намалят своя дефицит. Истина е, че с а, една средносрочна перспектива няма несъвместимост между консолидацията и между бъдещите условия на растеж. Дори ако приемем, и това вече го казах и господин Драги също го спомена няколко пъти, в краткосрочен план е очевидно, че условията условията на тези ограничения имат отрицателни ефекти върху растежа, но това зависи от положението във всяка страна. Също така зависи от а, това да поставим отново такива условия, че в бъдеще и то близко бъдеще, незабавно бъдеще да има растеж. През 2011 година бюджетният дефицит в еврозоната а, намаля от 6,2 до 4,1%. Растежът, економическият растеж, бе положителен в цялата еврозона. И последната част от вашия въпрос във връзка с реформите. Както вие казахте, това означава, че някои аспекти от изграждането на паричния съюз в самото начало, естествено, не всички тези аспекти са взети предвид. Можем да извадим три извода, три полуки от кризата от страна на европейските институции. Първото заключение – паричният съюз изисква по-голяма доза на а, бюджетна а, близост, бю, бюджетна консолидация. Това е маршрут, който ще трябва да следваме и да развиваме имайки предвид, че сега трябва да се спази това, което беше оговорено. Вторият елемент е свързан с механизмите за управление при кризи. Това са въпроси, които не бяха взети предвид при създаването на паричния съюз. Тогава не е мислено за финансова криза от мащабите на тази от 2007 година. И накрая, друга полука от кризата е необходимостта от по-голяма доза на финансов съюз. Тоест, усилията за излизане от банковата криза трябва да бъдат по- паневропейски насочени, както казах в началото на моето изказване. Това са три извода, три полуки от кризата – и ние ги виждаме днес. Всички власти признават, че е нужно да се направят тази, бюджетни, тази бюджетна дисциплина. Ани подимата има думата. Благодаря ви, господин заместник председател. Благодаря ви за много подробното изложение. Вие подчертахте отново важността от постигане на макроекономическа и финансова стабилност в еврозоната в частност. Освен необходимостта да си извлечем полуки от причините, които ни доведоха до сегашната криза, считам, че е наложително да имаме политическия кураж да направим нужната оценка на политиките, на мерките, които прилагаме през последните три години, за да можем да се справим с кризата. Според мен, сред полуките, които можем да се извлечем, като следвам и това, което казаха господин Фейл, господин, госпожа Голар. Така че една от полуките е, че фискалната дисциплина е необходима, но недостатъчна сама по себе си, за да създаде условията за преодоляване на сегашната криза. Разбира се, аз зная, че вие подчертавате нуждата от осъществяване на структурни реформи, но отново бих казала, че в ситуации на ограничения, на рецесия, структурните реформи са необходими, но същевременно не бива да допускаме тези структурни реформи да задълбочат рецесията а да помагат по-скоро за преодоляване на рецесията. В моята страна Гърция имаше ефект а, а, решението за намаляване на минималната заплата в частния сектор. Знаете, че ефектът беше а, да се задълбочи рецесията, без да се помогне ни най-малко за подобряване на конкурентоспособността на економиката на Гърция. Като оставим на страна Гърция, искам да се върна на въпроса за нуждата от макроекономическа и финансова стабилност. Ще се съгласите, че макроекономическата стабилност и финансовата стабилност се разглеждат не само а, с оглед на определени показатели, но те трябва да отчитат и социалните условия, които съществуват в различните държави членки. Госпожа Голар спомена за увеличаването на влиянието на екстремистските сили. Не само във Франция има сериозен риск от социални брожения в много държави членки. Дали социалните условия са сериозно отчетени към момента или са били подценени. Дали сте обезпокоени в ЕЦБ за всичко това? И нещо по-конкретно, господин заместник председател, за позицията на ЕСБ и нейната роля. Относно позицията, вие подчертахте, както и моите колеги, че имаме нови строги правила за фискална дисциплина, за финансово и економическо управление, имаме фискален пакт и се питам дали са на лице условията да започнем процедура, която постепенно да доведе до поемането на обща отговорност за дълга в еврозоната или така наречената мутуализация на дълга. И на второ място, дали е настъпил момента да се започне сериозна дискусия относно нуждата от удължаване на сегашния мандат на ЕЦБ, като се отчитат новите правила, свързано с економическото управление и финансовата дисциплина. Благодаря ви. Благодаря ви за вашите въпроси. Те отразяват загрижеността която е очевидна, бих искал същевременно да ви напомня, че не трябва да забравяме две неща, които са в основата на всичко това. Първо, имаше огромна финансова криза в света. И света, западните економики не са се изцяло възстановили и навсякъде растежът е бавен. Ние знаем от историята, че когато има подобна финансова криза, обикновено има период на доста бавен растеж, нисък растеж в продължение на много години. Има един американски економист, много добре известен, Даниел Родерик. Той наскоро каза, че първите 10 години от Паричния съюз бяха много добри, следващите 10 години също би трябвало да бъдат добри, ако не беше изпухнала финансовата криза, която при това избухна другаде. Това е първият елемент. Вторият елемент е, че някои страни създадоха много големи неравновесия в продължение на години. И когато избухна кризата, пазарите се съсредоточиха върху това и изведнъж – преди, пазари, преди това пазарите финансираха тези страни, без изобщо да се замислят за рисковете. Обаче внезапно всичко спря. Спряха капиталовите потоци към тези страни. И това е един факт от живота. Няма никакъв начин да бъдат компенсирани спрелите потоци на капитал в тези страни и тези страни трябва да се приспособят към тази ситуация, трябва да възстановят баланса, трябва да устранят неравновесията. Вие знаете за това много добре. Не ви коригирам, не ви поправям. Просто искам да изтъкна два елемента, които са в основата на проблемите, включително социалните проблеми, които виждаме. Да. В много страни от Паричния съюз и в света имаме отрицателен економически растеж и той ще бъде бавен през следващите няколко години, но ние трябва да обясняваме това на нашите граждани в нашите демократични страни, защо това е така и че някои иллюзии, които се създават от някой в тази ситуация, просто ще доведат до по-лоши резултати. Всичко се свежда до подробностите и конкретни случаи. Случай с Гърция винаги се обсъждаше не общата насока, но подробностите за степента винаги могат да бъдат обсъждани и те могат да се използват в конкретни случаи, с конкретни примери. Няма някакъв един обобщен отговор – как да се потърси необходимия баланс, необходимия компромис. Нека да не забравяме, че ние, че страните, трябва да убедим пазарите, защото в крайна сметка с неравновесията необходимо е инвеститорите да изкупува държавния дълг. И ако това не се случва, няма да има нищо, което 100% да компенсира това, че не се купуват държавния дълг. Това е едно важно съображение. Дали ни харесва или не, ние не можем да се преструваме, че пазарите не съществуват. А, трябва да знаем какви са решенията на пазарите, на инвеститорите. И по последните ви два въпроса. За взаимното гарантиране на дълга и за мандата на ЕЦБ. Това взаимно гарантиране или осигуряване на дълга. Мога да ви уверя, че за да стане това възможно, необходимо е да има много по-висока степен на доверие между държавите членки. Разбира се, вече се правят а, необходимите стъпки, взимат се необходимите решения, за да се засили дисциплината, да се засили надзор и наблюдението върху фискалната ситуация, постепенно ще се изгради това доверие, но не можем да предвидим как ще се развие този фискален съюз, който все още е в, в едно съвсем начално състояние. Така че това е което мога да кажа за бъдещето и за европейската структура. Всъщност, изграждането на Европа винаги е било процес и така ще продължи. Сега за мандата. Няма да говоря за това, тъй като става дума за политическо решение на държавите членки. Това, което ще кажа за мандата е единствено следното – в средносрочен и дългосрочен план гарантирането на ценова стабилност е от жизнено важно значение, за да се създадат условия за економически растеж. Няма альтернатива. Бих казал, че в средно и дългосрочен план има огромна степен на съгласие между различни концепции предлагани от економистите, защото в противен случай държави, които от векове, от десетилетия, които са създавали толкова инфлация, биха били по-добре от други страни. Така че в дългосрочен аспект гарантирането на ценовата стабилност е залог за економически растеж. И точно това обяснява нашия мандат и основната ни е цел запазването на ценовата стабилност. И след като има ценова стабилност, това вече ще позволи да се мисли и да се постига други цели. Да, следващия оратор. Допълнителен въпрос. Господин заместник председател, аз не говоря за альтернатива на ценовата стабилност, а по-скоро за това какво може да допълни. Аз говорих за разширяването на мандата. Не говоря за промяна на мандата на ЕЦБ, а за разширяването на този мандат. Е, Лиам, сега вие имате думата. Мерси, Едуар. Благодаря, Едуар. Господин заместник председател, през 2010 бяха предприяти мерки ЕЦБ тогава получи сериозни средства пряко да се намесва на пазарите на дълга и по този начин да допринесе за борбата срещу спекулациите. През 2011 тези мерки въведоха, също, доведоха до въведене на идеята, че банката става по-действена, по образ и подобие на Федералния резерв. Но еврозоната продължава да е в рецесия, безработицата расте. Говорим, че трябва да се възстанови растежа. Паричната политика не е достатъчна. За това трябва да се открие дебат за бюджета. Но да се върне на паричната политика и намесата на ЕЦБ. В края на 2011 беше въведена безпредседентна програма за рефинансиране на банките, вместо да има по-силна намеса на пазара на държавен дълг. Елтро, особено операцията от декември, доведе до предлагане на 1 милиард свежи пари за банките. Но нямаше никакво изкупуване на вторичния пазар на държавни облигации. Последиците бяха явни, както се вижда ситуацията в Испания. Имаше рязък спад през ноември 2011, януари 2012. Става дума за 10 годишните облигации. Също то беше положението и с италианските държавни облигации. Миналата седмица се обсъждаха отново тези въпроси. Тази програма за изкупуване на, на дълг, докъде може да доведе? Говори се, че ще има нова операция за дългосрочно рефинансиране няма ли да признаете, че има влушаване на ситуацията и че ЕЦБ трябва да действа отново прагматично и а, активно? Благодаря за въпросите, както добре знаете. Беше споменато и от председателя на ЕЦБ по-рано. Ние никога не правим компромиси що се отнася до бъдещите мерки. Това беше в отговор на последния ви въпрос, който беше много прецизен. Програмата съществува. Тя не е отменена, продължава да действа. Искам да привлека вниманието ви, че въпреки това ако сравните условията, които бяха на лице в този сегмент на пазара и политиката в паричната област през октомври, ситуацията беше по-лоша, отколкото е днес, дори след промените. След промените и след това, което се случва в Испания. промените в Испания доведоха до това леко влушаване на положението, свързано с цената на испанския дълг. Това е първият елемент. На второ място трябва да имате предвид също, че има известно намаляване на ефективността на някои инструменти. Ние се опитахме да избегнем някои неща. Що се отнася до PSA, ако използваме английския акроним по отношение на Гърция, евросистемата имаше статут на привилегирован кредитор. Това е интерпретацията на пазарите, не наше определение. И това имаше отражение върху програмата. Има проблем и с отрицателния леверидж – който съществува при закупуването на определени инструменти от агенции, които ако имат проблеми в бъдеще, няма да могат да участват. Всички тези съображения са важни при вземането на решения и ще се отразяват на решенията, които могат или не могат да бъдат вземани в бъдеще но ние няма да правим никакви компромиси. Искам да привлека вниманието и върху тези технически аспекти, които са важни. Отново ще спомена, че увеличихме ликвидността в банковата система само с 500 милиарда, а не с 1000 милиарда, които се споменават, от е, определена гледна точка може да се приеме, че става дума за хиляда милиарда, но това беше направено чрез намаляване на други е, инструменти за ликвидност. Знаете, че съгласно мандата на ЕЦБ Първостепената ни задача е да поддържаме стабилност на цените. Ситуацията, ситуацията сега е такава, че инфлацията надхвърли 2%, цените на петрола, изобщо на енергоисточниците се увеличават. В световната економика не можем да очакваме по-нататъчно увеличаване на тези цени и затова намаляваме, смятаме, че ще има намаляване на инфлацията и че в началото на следващата година тя ще падне по 2%, но за момента тя е по-висока. Ако изключим цената на енергоносителите и на продоволствените стоки, инфлацията ще бъде 1,5%. Ние многократно сме заявявали напоследък, че има риск да се реши въпроса с инфлацията, да се уравновеси положението, но има риск за растежа. Защото има риск да се намали растежа. Има значителен риск към намаление. Ние не знаем какво точно ще стане, но риска, ако бъде установен и ако се материализира, ние ще адаптираме своята политика, така както направихме миналата година. Тогава беше изключителен случай. Първата годи... част на годината имаше економическо съживяване, Имаше риск от увеличаване на инфлацията. Всички смятаха, че растежът ще продължи. Постепенно започнахме да нормализираме паричната политика, но от юли нататък и то поради участието на частните инвеститори в Гърция, така наречената програма PSI, настъпи промяна в международен план и ние трябваше да адаптираме своята политика, за да отговорим на това. Да увеличим лихвения процент първо, после да го свалим. Така че винаги внимаваме как се развива економическата ситуация ние действаме в рамките на нашия мандат. Ние не сме политици. Председателят. С това приключваме тази сутрешното заседание. Искам да благодаря на господин Констансио за това, че ни представи доклада и отговори на въпроси. Искам да ви припомня, че тази, този доклад по собствена инициатива по годишния доклад на ЕЦБ за 2011. По него ще получите допълнителни подробности по-късно, когато решим кого да назначим за докладчик и за докладчици в сянка. Ще продължим със следващото заседание от 3 часа днес след обед.